So, good afternoon, everyone. Thank you for... Добър ден! Благодаря ви за това, че сте тук. Нека да започнем днешното заседание. Първата точка – приемане на дневния ред. Имаме предложение. Точка 6 да бъде след 8 точка. Ако не възразявате, няма изказвания. Добре, приемаме дневни ред с тази промяна. <clears throat> Няколко съобщения трябва да направя. На първо място институционалните преговори по правило 69F по досието ETF което бе върнато от пленарната зала към нашата комисия за преговори. Екипът се председателства от мен, докладчик, господин Дънкън, докладчици в сянка, Белет, Кътлан, Гербранди. Вечна, мисър Ейкаут, мадам Еви и мадам Дорнано. Освен това, от и три асоциирана комисия, са докладчик е господин Федерле. Трябва да съобща също, че нашето застание на 9 март е отменено. Говоря за следобяда. Проекта на дневния ред за сутрешното заседание ще ви бъде разпратен в кратки срокове. Що се отнася до заседанието днес и утре имаме 21 езика за работа. Можете да си изтеглите документите от и митинг, както и нашето заседание се предава по интернет. Следващата точка от дневния ред. Виждате пред себе си Препоръки на координаторите от 31 януари. Ако няма коментари по тях, можем да ги сметнем за прияти. Продължаваме към първия дебат. Той е за торове. Определяне на правила за предоставяне на пазара на продукти за наторяване с маркировката СЕ ще разгледаме това проекто становище. Докладчик е госпожа Гардини. Започваме с а, нея. Заповядайте. Си, грация, президент. Благодаря. Ще се опитам а, да бъда кратка. И така, както казахте вие, ще говорим за това предложение за регламент. Искам да ви припомня, че настоящия регламент покрива различни видове а, торове, но тези, които носят маркировката СЕ, са конвенционални минерални торове, които идват от а, първични суровини и които може да доведат при производството си до голяма енергоемкост и производство на СО2. Настоящия регламент не залага също така горни граници за тежки метали и други патогенни агенти, както и замърсители. Новото предложение на Европейската комисия включва много по-широк кръг продукти, включително и онези, които са и от вторични, и от първични суровини, и залага горни граници за тежките граници, както и за мърсителите, които да присъстват в тези торове. Всички ние е, високо ценим идеята за нов регламент, защото това ще ни даде възможност на вътрешния пазар да имаме торове от високо качество, както и да приложим принципите на кръговата економика. И така, от една страна това е стъпка напред, много положителна такава. Ще се опитаме да подобрим предложението, разбира се. В момента действителността е много различна в този свят, тази индустрия и особено, що се отнася до кръговата економика. Не искаме да отслабим съществуващото, напротив, искаме да го укрепим и да създадем нови възможности. Сега, водещия ни принцип е защита на здравето на животните, на хората и опазването на околната среда, но това трябва да бъде съчетано с една способност този сектор да си остане конкурентно способен, ефективен и ефикасен и да направим така, че хранителните продукти да отговарят на потребностите на един свят, чето население постоянно се увеличава. Според мен, подходът ни трябва да включва всички тези аспекти, които току-що изброих. Що се отнася до замърсителите, там доста трябва да работим. Също нашата комисия по околна среда има изключителна компетентност. Веднага забелязахме, че проблемът с кадмият а, е особено голям. Той е най-деликатният момент, тъй като кадмият присъства най-вече в минералните фосфорни торове и тези торове съдържат такова съдържание, в зависимост от това откъде идват, в различни нива, от 10 до 200 мг на килограм и съответно много тревоги а, буди това, тъй като не води до никакви ползи този кадми, а от друга страна може да има вредно влияние върху биомногообразието, здравето, както и качеството на подземните води. Затова е необходимо да се сложат пределни граници. Предложението на Европейската комисия, вие знаете, там има постепенно намаляване от максималното ниво 60 мг на килограм. 3, след 3 години трябва да се падне на 40 мг и след още 3, извинете, след още 12 години 20 мг. Европейската комисия в а, своите информационни документи говори за кадмия и казва, че 40 мг изисква големи усилия и големи инвестиции в технологиите за очистване на кадмия. И това ниво може да се а, направи също с смесване с други фосфорни минерални торове с а, други елементи. Европейската комисия казва, че в средносрочен план трудно може да се определи някаква средна стойност. Ще са нужни много усилия, свързани с очистването на кадмия, както и пренареждане на пазара на торовете. Затова смятам, че трябва да работим заедно, за да намерим пътя, по който може наистина да се мине и фактите да могат да, да бъдат съчетани с, с защитата и то максималната защита на околната среда и здравето, както и всичко, което казах. И предложението на Европейската комисия също така говори за декадмизация или очистване на кадмия на група 25 януари го обсъдихме това. Това не е техника, която се използва в широк мащаб. За момента този способ се използва в много малко случаи или в лабораторни условия. Така че резултатите трудно могат да бъдат взети предвид, тъй като пък се произвежда много CO2. Трябва да се подобри този способ или пък да се намерят други начини за премахване на кадмия. Също така, що се отнася до така наречения блендинг, не винаги е възможно да се смесват тези фосфатни скали, защото те имат различни характеристики. И в двата случая обаче ще имаме торове с по-низко качество. И за това или ако намалим съдържанието на кадми, торът ще бъде по малко ефективен и което ще означава, че трябва да се слага повече тор, за да се достигнат същите резултати. Тоест, какво се прави? Махаме кадмия, но използваме пък повече тор. Тръгваме от тези 60 мг и трябва да признаем, че този проект е амбициозен. 60 грама е много по-ниска стоеност от тази, която се прилага по света. В Япония, Нова Зеландия, Калифорния имат много по-високи гранични стоености, примерно а, Австралия също. Това не са страни, които не обръщат внимание на а, околната среда. Даже техните норми са двойно, дори тройно по-високи от тези 60 мг. Така че не бива да забравим, а, че това е много амбициозно предложение и резултатите са или ще бъдат много важни. Трябва обаче да бъдем в авангарда на това движение, на този процес на защита. На 25 януари работната група говори по този въпрос и аз мисля, че разбрах, че основният начин за намаляване на замърсяването на почвата е идва от една страна с новите стратегии за по-голяма ефективност и ефикасност на торовете и фосфатите, от друга страна така, наречената прецизно, така нареченото прецизно земеделие, което свежда до минимум използването на торове и ги използва само там, където те са нужни и необходими. Ако приемем тази линия на действие, не знам дали нещата ще се получат. Ще имаме едно земеделие, което в момента отсъства. Това прецизно земеделие не е нишово земеделие. То се прилага от тези, които използват минералните фосфатни торове. Тази моя позиция трябва да се разглежда в светлината на на клаузата за преразглеждане, с която се иска Европейската комисия да преразгледа тези гранични стойности. Европейската комисия след определен срок от време на прилагане на тези нови горни граници трябва да направи оценка на въздействието върху замърсяването на почвата и да хармонизира напредъка на технологиите с премахването или очистването на кадния. Един друг въпрос, който не сме разгледали, надявам се да можем да го разгледаме, е управлението на извлечения кадмий. Ако очистваме от кадми, извличаме кадми, какво правим с него след това? Този въпрос въобще не е разрешен, даже не е и обсъден. Има и други въпроси, които искам да засегна. Може би по-нататък ще можем да обсъдим това и по време на въпросите. Но говорихме за някои продукти с двойна употреба, защото тези продукти имат същите химични съединения, като продуктите за растителна защита. Трябва да се направи ясно разграничение между двете категории. Също така говоря за биостимулаторите, произведени от съд, микроорганизми или странични животински продукти, защото в предложението на Европейската комисия всичко е доста ограничено. И техниките, и процесите, които се използват за микробиални продукти. Освен това, според мен трябва да се даде възможност микроорганизъм, който не е в този списък, евентуално да бъде разрешен от компетентните органи, като ЕФСА. Смятам също така, че трябва да бъдат включени биоразградимите материали, както и други подобряване на крайни срокове, на определения, формулировки, подобряване на информираността. Ще спра обаче тук и ще дам възможност за въпроси. Може би, когато отговарям, ще отговоря някои от тези въпроси и с удоволствие ще изслушам това, което колегите имат да кажат. Мисля, че многократно сме го виждали най-добрият начин да се стигне до солиден резултат е да се включиват в максимална степен различните пози... позиции. Тук има най-разнообразни позиции в този сектор, ако сме конкретни, ако сме реалисти, ако включим всички становища, ще получим положителен резултат. Благодаря. Uh, Благодаря, госпожо Гърдини, за изчерпателното представяне. Благодаря ви за положителния подход. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Започвам с господин Брок. Благодаря. Благодаря на госпожа Гардини за общия преглед на случващото се и на представянето на становището. Сега ще мога да говоря по конкретни елементи от него, които според мен представляват проблем или може би не са достатъчно ясно формулирани. Също и аз приветствам предложението на Европейската комисия. Това е едно добро предложение. Работено е сериозно по него. Според мен, нашата комисия не трябва да променя текста, особено в сферата на замърсителите. Позицията на нашия докладчик за тежките метали и горните граници при тях е положително, особено що се отнася до уловото. Но смятам, че при по-нататъчните преговори е добре да работим по определенията, които се използват и особено там, където се говори за баланса между различните социални аспекти, защото според мен има противоречивост в тях. Ако нашия приоритет е човешкото здраве, не може да го поставяме под въпрос с това, което сме изразили в края на изречението. Може би проблема е в превода обаче. След това предложението за кадми и по-низките пределни стойности на кадмия от 60 на 40 след 3 години и след това на 20 мг след 12 години, което би било чудесно и за човешкото здраве и за околната среда. Ако оставим горната граница на 60 е, мг, както казва нашия докладчик, това би било доста противоречиво и спорно. И трябва добре да помислим и дори още по-бързо да намалим съдържанието на кадмии, т.е. да понижим горната граница. Кадмият е един от най-лошите замърсители след оловото, както споменах горните граници там ще бъдат доста стриктно заложени. Казва се, че няма достатъчно научна информация. Това не е вярно. Има много проучвания по въпроса. Например, проучването Смолдърс от 2013 година. Там се потвърждава, че е необходимо да се постепенно изведе от използване кадмият. 80 мг е споменат там като горна граница, горен лимит. Това е граница, при която кадмият вече не се натрупва в почвата. Трябва да обсъдим и някои от техническите елементи, като например технологиите за а, очистване от кадми. Надявам се този регламент да доведе до още повече научни изследвания за това какви са най-добрите начини за очистване от кадми. Някои от а, технологиите доказаха, че не, не са добри, например в Китай. А, има много стриктни лимити и затова не се използва част от тези техники, тъй като те не отговарят на техните горни граници. Приоритетът ни е защитата на човешкото здраве и за това не би трябвало да приемаме вносни торове, които съдържат е, опасни елементи. Докладчикът е, също така предлага нови правила за маркиране с Е Подал съм изменения за доброволно етикетиране на съдържанието на кадмии, което може да бъде решение на този проблем. Още нещо – биостимулантите. Добре е да има дефиниция на биостимулантите и на онези хранителни вещества, които остават в почвата, но не подхранват растенията. Е, вазан в хемически ковалентни, але структурални. Так... А, също така формалдехидите се свързват структурно, а не химически. След това въпрос с така наречените лигнитни торове, торфовете също така, или торфищата, които са природно а, създадени. И в заключение, госпожо председател, искам да се обърна към Европейската комисия а, с молба да коментират пределните стойности на кадния и изменения 30, 31 и 32 за течните торове. Интересуваме тяхното мнение. Благодаря много, господин Никълсън. Той всъщност не е тук, в такъв случай господин Федерле. Благодаря. Благодаря за, пър... за началната част на дебата. Разговорът за кадмия съвсем не е нов, вече го водим векове според мене. По-рано се говореше за... Вече има доста високи стандарти, по-високи от предлаганите. Тук в Швеция, Финландия, Дания, Австрия и Унгария вече има такива по-високи прагове, по-високи стандарти, извинете, защото гражданите много се безпокоиха, обезпокоиха и имаше сериозен натиск от тяхна страна. И, е, и знаете защо? Защото рисковете от излагане на кадми са доста високи. Също времено държавите членки могат да изберат да прилагат други правила. Говорим за общи правила за Европейския съюз, но има и възможности за изключения. Ако не преминем поне към нивата, предложени от комисията, според мен ще се придвижим и по-бързо и по-напред. Ще има много изключения от общите правила, и страните, които имат вече въведени правила, ще поискат право за изключение. Другия вариант е държавите членки сами да залагат нивата, да не се залагат на европейско равнище, но тогава няма да имат предвид право да участват в търговията на, на торове с торове с по-високи нива на кадмии. Не може да се използва общата маркировка и не може да се използва общата регламентация на пазара. Тази вратичка вече е отворена. Знаем какви са сериозните проблеми с кадмия. Това е сериозен причинител на рак и води до сериозни разходи за обществото. Още през 90-те години се разработват технологии за премахване на кадмия от а, минералните а, фосфати. Колегата Ян май също ще се спре на тази тема. Става дума за животинските торове. Вече има много фосфати в економиката, селското стопанство, но понеже се а, понеже има толкова много кадми, не може да се използва и животински тор. Това са ресурси, които ние сме замърсили. И в целият този процес ще се занимая в големи подробности с кадмия, макар че това не е е, най-голямата тема тук, защото имаме различни отношения с различни държави извън Европейския съюз. Има и различни правила в държавите членки. Не забравяйте, че има възможности да се вземат други мерки в отделните държави и членки, но просто тези торове няма да могат да се продават в другите държави членки. И така, ако има а, изключение, това може да става на местно равнище, но моля ви се, не допускайте да се направи крачка назад по нещо, което може да има огромно отрицателно въздействие върху гражданите на Европейския съюз. И освен това, има начин това да се направи. Технологиите са разработени и през последните 30 години съответните открития вече са направени. Благодаря. господин Ек. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа Гардини за подробното представяне на е, темата. Наистина, факт, самия факт, че е, именно е, тези торове са източник за масивно замърсяване на околната сега с кадмии, говори, че е необходимо да заложим норми, които снижават максимално е, тези нива. А когато се излъчва и освобождава кадми в е, атмосферата е, и се озовава в въздуха, в водите, е, това очевидно е, са е, токсични елементи, които в крайна сметка се оказват, стигат до човешкия организъм чрез храната, която поема. Е, научните факти е, датират, е, събират след много години изследвания и следователно човешкото здраве трябва да седи в основата на, в центъра на нашето внимание. Аз за това подкрепям предложението на комисията за постепенно извезване на кадмия от торовете, е, за да се гарантира сигурност, безопасност на, на храните и е, безопасност за човешкото здраве. Би трябвало наистина да, да мислим е, паралелно и за е, човешкото здраве, и за опазване на околната среда е, и да заложим биологични принципи в е, нашето селско стопанство в бъдеще. Екологичното е, селско стопанство наистина е една, е, един сигурен начин е, за производство на е, безопасни храни, Земята ни е една за всички и трябва да я пазим. Разбира се, отделни аспекти от този доклад трябва да се обсъдят и допълнително, но във всички случаи това трябва да стане с, без да изпускаме от внимание човешкото здраве и здравето на животните. Благодаря. Благодаря сега господин Хауслинг. Хойслинг, извинете. Уважаеми дами и господа, мисля, че доклада на комисията е, е общо взето стъпка напред. Веднага ще е, се спра на нещата, е, на въпросите, по които не съм съгласен с докладчика, а именно за 60-те милиграма кадмиум съдържание на кадми. Не, за мен това е непонятно. Ние като такава комисия комисия по околната среда би трябвало наистина да предписваме на комисията след като целта е подобряване на положението. Е, струва ми се, че срок от 12 години е доста дълъг. Нещата трябва да се е, е, променят много по-краткосрочно, много по-бързо но разбира се, това ще струва нещо, ще струва повече, но не може е, това да бъде аргумент за нас, тъй като здравето на хората, на околната седа са безценни. Те по тях, с тях не може да се търгува. Така че всякакви такива аргументи са безпочвени. Ето защо, скъпи колеги, ще ви помоля да помислите допълнително върху тази част от доклада, е, така че вместо 12 е, години да се опитаме да постигнем е, снижаване на стойностите на кадми в много по-кратък срок, защото наистина трябва. Има и други въпроси, на които бих искал да се спра накратко. кратко е, въпроси, по които трябва да покажем повече амбиция. Например, е, порасва е, проблема с фосфор в околната среда. Той се, мисля, че той също води до, също е канцерогенен в по-големи при по-големи стойности, също така живака, там също трябва да, да въведем ограничение и мисля, че ако предложим един по-амбициозен текст, следващата стъпка е да а, за, предложим и да, да заложим съответните мерки за контрол и наблюдение. По това трябва допълнително да се работи с комисията. Мисля, че трябва да сме единодушни е, по това, че трябва да заложим по-стриктни норми, защото от друга страна трябва да са е, реалистични тези норми. Е, с други думи, бих искал да бъдем малко по-амбициозни по много от пунктовете, които предлага комисията. Благодаря. Госпожа Еви. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегата Гърдини за предложението и днес за преразглеждането на текста за торовете. Съгласна съм с казаното от колегите, що се отнася до кадмия. Предложението на Европейската комисия е амбициозно и е добра отправна точка – Имаме силни съмнения предложението да се забави въвеждането на по-низки пределни стойности с времето, имайки предвид всички аргументи, които бяха споменати, има научни изследвания, които е на наша разпоредба имаме, на наше разположение, извинете, опита, който сме натрупили до момента също е ясен. Ще има някои изменения, които ще предложим, за да има по-голяма яснота, свързано с термина органичен, органични, тъй като може да бъде объркано с биоземеделието като термин. Трябва да се направи яснота около терминологията, за да няма недоразбиране или объркване. Също така ще е добре да е ясно какво присъства в органичните торове и за да се направи това и за да има силен, ясен преход към биоразнообразието, е задължително да се работи с всички оператори от сектора, за да може да се види какво може да се използва, от тези животински продукти или растителни продукти. Що се отнася до предложението на нашата докладчица за разширяване на списъка на категориите микроорганизми, които могат да бъдат използвани като биостимуланти. Да, тук сме съгласни и комисията взема само, два, извинете, само четири предвид. Нужно е да се работи по-широко, според мен. Имайки предвид това, ние продължаваме да се притесняваме около въпроса с кадмия. Много ми се иска по време на дискусията да успеем да намерим съгласие помежду си, за да може позицията ни да бъде достатъчно амбициозна. Ние сме комисия в Европейския парламент. Не може да отслабваме предложение, което идва от Европейската комисия. А това предложение не е лошо. Благодаря. Благодаря, госпожа Годен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Бардини за това, което представихте. Има много проблеми, които се създават вместо да се разрешат. Първо по предложението на комисията. Онези усилия, които се искат от предприятията за прочистване на торовете ще имат ли истинско въздействие върху околната среда и здравето на хората в положителен план. Всъщност това са много скъпи мерки, економически и от енергийна гледна точка. И след това на разходите ще бъдат прехвърлени. Всъщност тези норми ще ни доведат към нов скандал тип Дизелгейт. Е, този тип мерки не са приложими от производителите и все още не е много ясно дали са целесообразни. Това не е демонстрирано. Също така, как ще се отразят тези мерки върху страните износителки Маро, които не са. Те могат да бъдат дестабилизирани. Едно мароканско предприятие което е лидер на пазара, вече е направило много усилия, за да въведе за да спази е, регламентите, ще има ли компенсации за тези дружества? Да не говорим за проблемите, свързани с торовете от животински происход. Защо комисията е изключила тази тема и накрая какво се прави с кадмия, който е, е извлечен от е, торовете. Очаквам да си работим добре в сътрудничество. Благодаря на госпожа Гардини. Благодаря. Госпожа Рис. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, Дина Искам да благодаря ясна на, докладчета докладчетата за подробната презентация и за това, че е взела преди всички елементи. Опасявам се, че това едва ли е зарадвало комисията. В политика тази сутрин четох интервю на комисаря Бенковска, която заявява, че доста се безпокои за това какви ще са резултатите от съвместната ни работа по Торовет. Едно нещо обаче е ясно. Струва ми се, че никой не е против двете основни цели, които поставя комисията. Те са цели и за нас, именно да се насърчи приложението в широк план на мерки свързани с економиката в кръг и мерките за прочистване на торовете и това са мерки, които ние бихме подкрепили. Що се отнася до основния въпрос, кадмият Госпожа Гърдини не е съгласна с комисията за праговете и за предложението на комисията за двете години срок преди да се мине до прак 20 мг. Ако имаме обаче такива общи цели, въпреки че имаме такива общи цели, трябва да разгледаме подробностите. И трябва да говорим за, и за целесъобразността, до каква степен е възможно да се направи това, което изискваме. И както също беше казано, цъл, въпросът не е само економически, но и за това точно как ще се подхожда на терена, как ще се работи в селското стопанство. Това е въпрос, който ни безпокои. И затова искам да задам въпроси на комисията. Първо, защо са определени такива прагове. 60-40-20 мг. Това са мерки, които вече се прилагат в селското стопанство. Чакам експертите да дадат своята позиция. Доста е скъпо да се премине към постигане на 40 мг и още по-скъпо ще е да се постигне крайната цел 20 мг и така. Въпросът е какво ще е въздействието върху селските стопани, какви са альтернативите, които имат на разположение и не говоря, само, не говоря за екопроизводството. Има ли други инициативи след това? Колко ще струва? Има ли оценка на въздействието в економически план? И няма ли опасност да се постигнат изкривявания. Аз не се занимавам с, с селско стопанство, обаче е, нека да видим дали не може да е, с, е, дали няма опасност е, да се е, влушат нещата, да кажем да се използват торове с по-нисък по-низко съдържание на кадми, но да се използват в по-големи количества. Е, бих се радвал комисията да даде отговор на тези въпроси. Благодаря, господин Демесмакер. Благодаря, госпожа председател. Да, трябва да направим всичко възможно, да допринесем за преминаването към економика в кръг. И именно за това водим този дебат днес. Искам да се спра на три основни теми. Първо, за мен е много важно да има ясна връзка между търговията и потреблението на суровини и торове. Тоест, между този регламент и регламента за нейтратите. И трябва да се има предвид, че когато търговията и потреблението се разглеждат по-отделно, реално няма да се постигне ефект, защото държавите членки могат да прилагат правила по отношение на торовете, да кажем ефективно потребление на биологични торове, на компост и прочи. И още нещо, което според мен е много важно. Какво става с компост от края на цикъла. Аз съм от фламандската част на Белгия и за нас това е особено важно. Важно е да се гарантира качество и да има ясни критерии за преработка на отпадъците и от към процедура, и от към характеристики на крайния продукт. Един Тор може да получи одобрение само ако спазва всички изисквания на регламента за торовете. И така, смятам, че амбицията на комисията е на добро равнище и не трябва да се изаме по-надолу. Въпросът за кадми е много важен и не трябва да се връщаме назад има някои неща, които може да изглеждат малко трудни днес, но това трябва да е и инструмент, който да насърчи нововъведенията. И ще подам изменения в този смисъл. Господин Хойтема. Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик в комисията по селско стопанство, затова за мен тази тема е много важна. Искам да подчертая, да опиша малко контекста тук. Както спомена господин Демес Макер, има, множе, е, има голям потенциал е, и много възможности за възстановяване на хранителните вещества. Е, и е, трябва този регламент да бъде съвсем ясен и да е много строг, за да насърчи действително всички усилия за по-добро възстановяване на, жив... на хранителните вещества. И е, тук трябва да се вземе предвид и е, въздействието на сърничните животински продукти и а, а, е, човешките отпадъци и компостираните отпадъци и компостираните растителни материали, всички тези елементи могат да се използват, за да се извлекат хранителни вещества и да се прилагат като торове. И това трябва да се вземе предвид и във връзка с директивата за азота. И за мен е важно да няма дискриминация между различните хранителни вещества. Да, защото е важно следното. Могат да се използват хранителни вещества от различни материали. Обаче, ако се използват животински торове, има приложение, е, има ограничение на е, приложението поради изискванията за азота. И за това искам да се променят правилата и в регламента за азотните за азота и да се говори за определението на животински тор, особ, с изключение на случаите, в които ам, пада под 80% от е, животински тор. И така трябва може да се използва и по-голямо количество минерал, минерални торове там, където няма достатъчно животински торове. Е, за фосфатите сме крайно зависими. Е, 95% от фосфатите са, се внасят но фосфатите могат да се е, използват повторно в Европейския съюз поне на 30%, особено ако се използват всички възможни източници. След това, за кадмия. Това са изключителни правомощия на Комисията по околна среда с това не се занимава в Комисията по селско стопанство, но все пак нека да представя позицията на селските стопани. Селските стопани не трябва да бъдат обвинявани за съдържанието на, замърс... Е, е, на замърсители и по-конкретно на кадми в а, а, животинските торове, които произвеждат. Защото този кадми е дошъл от някъде другаде, така че не може селските стопани да бъдат обвинявани за това. И след това, ако цената на премахването на кадмия и на високите, на, на строгите ограничения за кадмия, се вземе предвид как ще се отрази това на, економиката на селското стопанство. Съгласна съм с е, колегите, които говориха преди мен за използването на микроорганизми. Те са много важни за постигане на по-добра економическа ефективност на торовете и за това растенията да станат по-устойчиви на заболявания. Не трябва обаче да забравяме, че тук трябва да се направи тясна връзка с продуктите за растителна защита. Благодаря, госпожа Шия Перек. Voorzitter, ik kan me aansluiten bij onze mevrouw Cardini als rapporteur, maar zeker... Благодаря, госпожа председател. Съгласна съм с казаното от госпожа градини, но съм съгласна изказаното от господин Халтама, моят е, холандски колега. Тази тема е много важна и за кампанията в селските райони на Холандия. В Европа има огромна нужда от ефективни торове и трябва да се насърчи производството е, е, в регионите на Европа. Регламентацията е остаряла, кадмията е важна тема. Тази, този регламент е част от пакет, пакета за економиката в кръг, засяга голяма част от селските райони и това е много важно за всички нас, не само ние тук, но и за заместни председателите на Европейския парламент. Бюрокрацията в законотворчеството не трябва да блокира процеса. Трябва да се направи всичко възможно, да се насречи економиката в кръг и кръгът действително да бъде завършен, както каза Франс Тимермас. Трябва да се създадат възможности за рециклиране, за органични потоци, химикали и в този смисъл фермите са особено важни, защото е важно да се намерят възможно най-добрите начини за извличане на хранителните вещества от е, е, страничните продукти от животновътството. Така че трябва да позволим на фермерите да завършат този кръг в европейската економика. Благодаря на госпожа Гардини е, за нейния доклад. Много е важно да има ефективна организация, за да може всички типове торове да бъдат разглеждани равнопоставени, но включително и органичните торове. На директивата за нитратите всъщност поставя в неравнопоставено положение от тези торове, които са от животински происход. Това не може да продължава така. Да не говорим, че те са напълно биоразградими в рамките на две години е, на основни елементи, е, така че трябва да настоим мерките да се прилагат е, във всички елементи. Сега за кадмия 20 мг на кило на килограм не е допустим ограничение. сънските стопани реагират положително, но въпросът е това постижимо ли е. Господин Лизе. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа Гардини за проекто доклада. Съгласен съм, е, че трябва да намерим, да потърсим баланс между техническите възможности, економическия ефект и необходимостта да е, да е, сведем до минимум съдържанието на е, такива вещества. Е, следвам, вземам повод от въпроса на госпожа е, Бянковска, е, но наистина трябва да се вземат преди всички е, аргументи, които бяха изтъкнати тук, е, да се види какви е, альтернативи, какви възможности съществуват, географски те фактори и в до каква степен всичко това е свързано с емисията от СО2. Ясно е, че кадми е вредно вещество. Имаме ясни, научно доказани връзка между е, неговото съдържание и е, е, щети и вреди върху човешкото здраве, крехкост, чупливост на костите и други. И мисля, че трябва да се попитаме дали 40 мг е осъществимо, защото при 20 мг мисля, че трябва да си зададем въпроса кога може да се постигне това. Е, знаем, че е, има, трябва да използваме е, иновациите, но все пак трябва да се съобразим и с е, е, възможностите. Мисля, че аргументите, които бяха изтъкнали тук, трябва да бъдат е, засилени. И сега госпожа Гростат. Благодаря, госпожо председател. Подобно на преждеговорившите и аз подкрепям докладчика Елизавета Гардини, защото в своя доклад тя се опитва да потърси и да запази баланса между е, едно е, амбициозно предложение от на комисията, но също времено реалистично, е, осъществимо. Съгласни се всички, че е, трябва да мислим по този въпрос и да работим по него. Е, това се вписва в нашата работа по е, кръговата економика. Е, това е една червена линия, която е, не трябва да минем. Тази економика се стремим да изградим, но по този въпрос е, бих искал да говоря преди всичко за замърсителите и по-конкретно за кадмия, който е един доста деликатен проблем, защото на е, практика е, Питър Лиза обясни за какво, е, в какво отношение е опасен кадмия и за човешкото здраве, и за околната среда. Ние сме комисия по околната среда и е, не бива да навлизаме в... Е, но е, нашата тема, нашата поле на дейност е тясно свързано с Комисията по обществено здраве. Тук има обаче и голям политически, сериозен политически въпрос, който се крие, който е в основата на това досие, защото става дума за фосфатите, фосфатните торове, дали те са от тях, те се произвеждат в много страни, в Северна Африка, в Магреб или в Русия. Например, там фосфатният тор е, се произвежда в, се произвеждат големи количества фосфатни торове. В Русия съдържанието на фосфати е по-ограничено. Ние е, и дори да е, е, искаме да максимално бързо да занижим съдържанието на кадми и трябва да не забравяме интересите и на самите фермери, защото те трябва да намерят альтернатива на този проблем. Трябва да намерят други решения, които да им помогнат от нас страна да се защит... опазва човешкото здраве, да се насърчава развитието, но и съответно да се намалява съдържанието на кадми, но тук подхода не трябва да е така групи брутален. Ако фермерите са готови, ако могат да поемат допълнителните разходи, които не са непосилни, тогава. Така че бих искал да се обърна към госпожа Гърдини тя да настоява за 60 мг стойност и срок от е, според мен срок от 12 години е твърде дълъг и е, ми се иска този срок да бъде съкратен, защото е, разбира се, това е в ръцете на комисията, но нашата задача е да поискаме, да настояваме за амбициозно предложение, тъй като това е целта и на нашата работа, е, защото е, залога е голяма, именно за опазване на човешкото здраве. Сега е, давам думата на комисията. Представители на комисията има думата. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми депутати и дами и господа. Благодаря ви за това, че ни давате възможност да участваме в тази дискусия по регламента за наторяващите е, продукти. Е, това е досия, по което много може да се говори. Аз имам ограничено време е, за изказването си, така че ще се спра направо на вашите въпроси. Както знаете, целта на предложението на комисията или е двояко. От една страна да гарантира високо ниво на защита на е, земята и околната среда и втората е, цел е да се е, отвори един единен пазар за е, е, торове от е, вторични суровини. Комисията смята, че това може да се случи, ако се придържаме към тези две основни цели и изключенията трябва да са много добре обосновани. Благодаря на докладчика, защото в проекта доклада има някои изменения, които ще помогнат за подобряване предложението на комисията, като например по-точна дефиниция на точните, на, то, на течени твърд е, течни твърди торове и е, е, определението на торовете като минерални, а не органични, е, с цел е, точност за момента обаче ние не можем да оценим ефекта, тъй като това е свързано с някои правила, свързани с етикетирането и някакви е, и препратки между отделните категории, които в момента са неясни за, яс, за нас. Е, разбира се, ние сме готови да обсъждаме допълнително тези въпроси, предвид на това, че основните цели на предложението на комисията не би трябвало да се накърняват, не, трябва, не трябва да бъдат е, изменени. Тук е, стигаме и до третата група изменения. Нашия анализ показва, че основните цели ще бъдат застрашени в такъв случай. И искам да спомена четири, пет неща, които ни притесняват. Първо, изненадваме се, изненадват ни измененията, които на настояват за връзка между регламента за пестицидите от една страна и този регламент по е, торовете. Е, тази е, граница между двете, според нас, е, може да допусне лесно преминаване от единия в другия регламент на отделни продукти и това ще облегчи, всъщност ще занижи нивото на амбиция в голяма степен. Изискванията за излиза, че никой всъщност няма да, да отговаря за това, да, да се изработи цялостен на оценка на риска, а това може драматично да се отрази върху здравето на хората и околната среда. среда. Не виждаме и информация за оценка на риска. Колкото до механизмите за е, биостимуланти, ние предлагаме да се обърнем към ЕФСА, е, но е, комисията предлага да се... Е, вие предлагате да се обърнем към ЕФСА, но за нас това не е приемливо, тъй като тя е консултантски орган, а не... не създава законодателство. Нивото на защита ще бъде значително занижено и рисковете няма да могат да бъдат оценени Второ, е, излагането на кадми е, на хората и околната среда, е, тези рискове трябва да бъдат ограничени. Лимит на стойност от 60 мг при фосфатните торове няма да е достатъчна, за да се постигне забавно намаляване, тъй като ще засегне само 8% от фосфатните торове на европейския пазар. На практика тази, при тази лимитна стойност няма да има намаляване е, на кадмии в торовете и е, в последствие е, няма да спадне нивото на кадмии в храните, в торовете и в веригата, хранителната верига и е, мисля, че само дългосрочна е, цел от 20 мг може да доведе до е, намаляване на тези, този токсичен елемент в е, селското стопанство. Е, мисля, че това е възможно, както и за фосфатните торове. Готови сме да оценим е, е, производствата на европейски компании в това отношение. Е, е, тук имаме кадми от батерии, е, електронни материали и други, е, което, които също допринасят до тази токсичност. Разумно ли ще бъде да присъства кадмия и в храната, която поемаме и в околната с най-въздуха, който дишаме? Сега срядковете и разходите, които предлага комисията за сроковете, даваме си сметка, че технологията за декадмизация трябва да има. Има, но тя още не е достатъчно озряла, така да се каже. Трябва да допусне, да, да така, допуснем достатъчно време, за да има да е економически е, целесообразно това. Затова е, ние мислим за 12 години срок след влизане в сила на, на регламента, което е, ще даде възможност да се разработят е, съществуваните, да се доразвият съществуващите технологии и е, те да бъдат е, устойчиви в индустриален смисъл. Трябва да. Е, предоставим време на технологиите, но разбира се, не можем от сега да кажем дали ще са необходими 7, 8 или 9 години. Според нас 12 години е разумен срок. Колкото до разходите, нямам конкретни цифри със себе си, но ще ви предоставим цялата информация по време на работните заседания, които ще имаме с докладчик в края на януари. Обедени сме обаче, че разходите е, ще бъдат занижени е, е, проекто разходи са занижени по две причини, тъй като въобще историята сочи, опита сочи, че с така популяризирането на някаква технология разходите падат. И второ, е, тъй като с това предложение ние имаме за цел да е, пуснем на пазара нова категория торове, които се произвеждат от вторични материали, е, т.е. вторични суровини. Това са материали производствени е, чрез кръглата економика. Това ще доведе до намаляване на ползването на фосфатни е, торове, ако те бъдат заместени с други, разбира се. Това също ще доведе до е, намаляване на разходите няколко от предложените изменения са против интереса да се насърчава кръговата економика. И това е важна част от плана за действие, което изисква добри е, и солидни е, е, правни основания. Е, някои от измененията поставят грани, гранични стойности и други бариери пред органичните торове, които са ненужни въвеждането на още по-стриктни граници и гранични стойности не е необходимо, тъй като е, ние е, наистина много внимателно сме действали с е, материалите, включвали сме само такива, които могат да бъдат, е, за които може да се направи оценка и да бъдат контролирани. И четвърта точка, трябва ни е, добре е, някои от измененията в този доклад е, е ще е, отворят, създадат възможности да се използват е, като торове различни видове от е, странични, животински странични продукти и материали, за които не знаем нищо, че риска от които не може да бъде оценен и контролиран. И последната точка е свързана с пластмасите. Не виждаме сериозен аргумент за премахване на критериите за биоразградимост и по-точно в пластмасовите е, е, продукти. Намаляването на пластмасовите е, в почвата, водите и а, е, морската среда е, е, е ясна. А, е, този регламент би трябвало да обаче да се съобрази с тази цел и да не насърчава практика, която ще засили замърсяването на околната среда с пластмасови продукти. В заключение, много работа ни предстои, за да сме сигурни, че основните цели на предложението за нов регламент за торовете не, не е застрашен от е, е разводняване чрез множество изменения. Ние сега обсъждаме предложенията и сме готови да е, ви и сме готови да подобрим текста, готови сме да приемем добри предложения, но смятаме, че е, основният принцип на високо ниво на защита и на земята и на, околната, на човешкото здраве и околната среда не трябва да бъде накърнен по никакъв начин и да не се отваря е, вратата за пазар за вторични материали. Необходимо е внимателно да избягваме правни двусмислия и е, да предвидим е, евентуални е, трудности при изпълнение, приложението. Е, очаквам да продължи нашата дискусия. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчицата да, за, за заключение. Благодаря. Първо искам да благодаря на всички колеги, и слушах всички изказвания много внимателно. Всички бяха насочени към една и съща цел. Няма да я повтарям, тъй като всички я повториха. И е, затова мисля, че работата ще бъде добра и това, което е в наша компетентност като МВ, ще постигнем един оптимален резултат. Споделям много от нещата, които бяха казани. Част от тях може да се говори още. Основната тема кадми е споделена от всички. Тя е най-деликатна и мисля, че моето предложение искаше точно това да направи. Да поиска допълнителни идеи и анализи, по които да работим заедно, за да постигнем оптимален резултат. Искам само да засегна някои въпроси, свързани с комисията. Има много проучвания, които казват, че тези 20 мг е със съдържание, което ще доведе до подобряване Аз не съм ги чела, може да, че трябва да ги прочета. Аз съм италианка, имаме голямо земеделие, имаме много експерти, и слушах много експерти. По този въпрос не намерих информация. Може ли да ми ги предоставите и да ги дадете и на колегите, за да можем да определям позицията на парламента? Някои други въпроси? по някои от моите изменения, че биха били против и срещу целите на този регламент. Мисля, че може да говорим още по този въпрос, тъй като не сте ми го казали преди това и затова не знам какво имате предвид подробно. Ако трябва някаква преформулировка, добре, с удоволствие. Може би не са написани вярно част от нещата, тъй като... Или може би не са били превед, пре, извинете, изтълкувани от Европейската комисия, тъй като не се припознавам в целите или резултатите, които ми приписва Европейската комисия. Аз съм италянка аз съм от северо на страната и там економиката в кръг по отношение на торовете е ежедневие. Тя е реалност от години. Малките средни предприятия се занимават с това. Те са в тясна връзка от много години с а, някои от най-старите и най-добрите университети в Европа. Това са университетите между Болония и Падуа. Най-добрите. И мисля, че това ще бъде противоречиво да се каже такова нещо. Същото се отнася и до пластмасата. Знаете, че при предишния мандат е, точно италянците успяха да се борят за това и не постигнахме резултата, който искахме. Искахме биоразградима пластмаса, която да се прилага много повече и тя да замени традиционната пластмаса. Така че като италянка се засягам от това, тъй като винаги съм била за биоразградимите материали, особено пластмасите. Миналото, миналият парламент срещнах много пречки от предишната Европейска комисия, от други комисии тук и колеги. Така че се надявам да можем да преодолеем тези... А, може би погрешно сме се разбрали, защото работим в една посока. Благодаря за момента. Трябва да работим много и задълбочено, за да постигнем по-добър резултат. Това е широка тема и тя трябва да представи всички тези хиляди многообразни действителности, които съществуват по места. Трябва да се създаде място за всички и да има положителни условия в този сектор. Нашите граждани а, с право много се вълнуват а, от този въпрос. Благодаря. И аз благодаря. Така приключихме дебата по тази тема. Крайен срок за изменения 7 март, 12 часа на обяд. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. И това е мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зомата на Конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата Тон в Атлантическия океан и КАТ. Заповядайте, госпожо Бриано. Благодаря, госпожо председател. Предложението на Европейската комисия иска да въведе мерките, свързани с някои видове, които са миграционни видове, така както те са въведени от ИКАД, както знаете, Европейския съюз от 1997 година е договаряща страна. Комисията предложи транспонирането на приятите от 2008 година препоръки за подход чиято цел е устойчивото използване на морските биологични ресурси в съответствие с общата политика в областта на рибарството опор. Въпреки това, анализирайки това предложение, трябва да кажа, че не е много ясно кои препоръки иска Европейската комисия да транспонира – и е хубаво тук да има известна яснота. Предложението предвижда е, мерки, свързани с тропическата риба тон, едноокия тон, албакория, ивичестия тон, атлантическия бял тон, рибата меч, синия и белия марлин, както и някои уязвими видове на акули, морски птици и костенурки. Не е разгледан обаче червения тон, спрямо който се прилага отделна процедура по приемане, която приключи с най-новия многогодишен план за възстановяване на запасите, прият през 2016 година. Настоящото становище счита за особено важни общите норми за контрол, които се прилагат и спрямо плавателните съдове, плаващи под флага на трети страни, които акустират пристанища на Съюза. Приложното поле на настоящия регламент в действително се разширява по отношение на последните, за да се избегнат ситуации на дискриминация в случай на общи морски басейни, като например Средиземно море. Предложението предвижда също така създаването на програми, и за комисията ЕМВИ това е особено важно за научно наблюдение на отговорността на държавите членки. Те са длъжни да следят чрез квалифицирани наблюдатели за наличието на минимална квота на риболовните дейности с цел подобряване на научното съзнание и гарантиране на ефикасността и устойчивостта на бъдещите риболовни дейности. що се отнася до инспекциите, осъществявани в пристанища на Съюза по отношение на кораба на трети страни, както по отношение на предполагаеми нарушения и пропуски. Това е изключително важно. Предложението се позовава на регламент 1005 от 2008 година за създаване на система на общността за предотвратяване, възпиране и премахване на законния, декларирания и нерегулирания реболов. Имайки предвид, че това предложение на Европейската комисия е предложение, по което и КАТ взе, че е взело решение, оказва въздействие върху околната среда, аз не смятам за нужно да внасям значителни изменения в текста на предложението. Разбира се, ще видим предложенията, които колегите биха били предложили и как ще работим от тук на сетне. Аз съм отворена. Предложените изменения целят повишаване на защитата на най-уязвимите видове, които често са жертва на съпътстващ улов и чиято смъртност е в голяма степен свързана с тази риболовна практика, както и за възстановяване на институционалното равновесие, предвидено в регламент 1380 от 2013 година. Благодаря. Now, um,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 Да, ще ви прочета изказването на колегата Патричело. Той пристига, ще дойде за следващия доклад, който е негов, и той иска да благодари на Генерална дирекция Риболов за отличното предложение за регламент и на докладчика Бриано за измененията. Те е, отговарят на първоначалния текст е, на Европейската комисия. Сега по същество е, становището на колегата Бриано – Що се отнася до точките в увода, е хубаво, макар че ми харесва текста, да предложа изменения, казва колегата, и идеи за изменения на изменения 3 и 4, които са свързани с транспонирането на препоръките, които са задължителни и разработени от Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантически океан или ИКАТ. Що се отнася до измененията по четвърти член за определенията? Господин Петричело смята, че е нужно да се направя изменения и на 8 и 9 изменение, като се използват определения, които вече са консолидирани и които се използват от ФАО, както и от Европейския съюз в предишни регламенти. Той ще излезе с, с свои изменения в този смисъл. Що се отнася до другите членове, които трябва да бъдат изменени, и когато говорим за малки езикови изменения, не виждам проблеми, казва колегата, но смятам, че мога да изляза с свои предложения по-нататък. Надявам се те да бъдат повдигнати от колеги от групата. Имайки предвид казаното, Алдо Патричело гледа положително на текста, който върви в правилната посока. И благодаря на днешния дебат и всички идеи, които заедно с колегите ще направим като изменения, можем да стигнем до края на преговорите с едно становище, което да е общо за всички и което да бъде амбициозно като съдържание, за да и да бъде полезно на Комисията по риболов. Благодаря. И аз ви благодаря. Следващият оратор госпожа Енгстря. Благодаря. Благодаря на колегата Бриано. Отлична работа. Поздравления! Това е един добър доклад и можем да го подкрепим. Има всяко дребни елемента, които искаме да бъдат подсилени. На първо място отличния ми, извинете, любимия ми член 17 от основния регламент. Според мен той е много важен. Тук ще направя изменение да бъда включен. Колегата Мато го включи в своето становище в Комисията по риболов. Става дума за насърчаването на използването на селективни риболовни инструменти, които имат нисък екологичен отпечатък. Ние сме за това. Това е едно зелено изменение в доклада РОДОС за базовия регламент, което доведе до 17 ти член. Така че ние много се радваме, че тези принципи срещат все повече подкрепа в Европейския съюз. Исках само да спомена някои други членове, по които смятаме, че госпожа Бриано се е справила отлично. 14-то изменение по 13-ти член. Говорите за забраната на рязане на перките на акулите. Следващо изменение свързано с уязвимостта на костенурките, които снасят яйца. Това предложение на комисията трябва да приложи, транспонира мерките за и препоръките на ИКАТ. Искам да попитам защо чак сега. Това е международна комисия, задължителни са нейните решения, кое доведе до това забавяне. Това е един съвсем пряк въпрос към комисията. Иначе подкрепяме текста. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожа Донано. Благодаря, госпожо председател. Госпожо докладчик, приветствам доклада до толкова, доколкото той е свързан с съхранението на биологичните морски ресурси, за да може да има устойчивост на рибните запласи, запаси в, и да има устойчивост и в економически и социален план. Политиката в областта на риболова е свързана с изключителни компетенции на Европейския съюз и тя трябва да се управлява в връзка с интересите на засегнатите държави членки. И ако има европейска политика, водена по начин, който да засяга интересите на държава членка, държавата членка може да изпита желание да напусне Съюза. Подобно въздействие имаше е, е, тази политика и върху е, Гренландия и така. Когато се действа по, в областта на риболова в междуправителствен план, има препоръки, е, които се включват и в договорите за риболов с други страни и обикновено управлението на запасите, свързано с, държавни, с работата на държавните власти. И е необходимо препоръките на СИСТА да се включат в европейското правило. Парламентът и съветът да, трябва да се погрижат мерките, които са изключително правомощни на Европейския съюз, да са свързани само с несъществените части на текста, защото всички ние смятаме, че е необходимо да се предприемат възможно най-ефективните мерки за защитата на запасите. Също времено парламента трябва да контролира строго изпълнителните актове на комисията. Друг важен въпрос от административен характер е доклада който докладите искани от всяка държава членка годишно са много тежко административно а, изискване. Там трябва да се включват различни типове информация за запасите, за корабите, за контрола, инспекциите, за мерките, свързани с налагане на забрани върху улова, върху определени риболовни съоръжения, за, за националните програми и за научното наблюдение, всичко това е много, като изисквания, представлява огромна тежест. Франция, както и Дания, Великобритания, Швеция и Холандия – а, са нетни вносители в европейския бюджет. И трябва да се има предвид, че а, Европейският съюз е длъжен да допринесе в, по съответен начин за мерките за налагане на изискванията за риболова. Приветствам техническите предложения, но също времено трябва да се има предвид, че основните теми, както и допълнителните а, теми могат да доведат до последици е, от е, съществен характер за морската среда. Благодаря. Благодаря. Yes, please. You have the floor, sir. Мистер Ясен. Думата на комисията. Thank you, Madam Chair. Um... Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до сложността и измерението на тази преписка, консултационният процес с, с законодателя до момента е много удовлетворителен, те тъкат нещата много гладко в дух на сътрудничество и компромис. Освен това искаме да благодарим на докладчика за доклада, както и за проекто становището. Смятаме, че становището е много конструктивно и положително. Някои общи бележки, ако ми позволите, също, ако остане време, имам нещо конкретно и по измеренията. От самото начало това бе е, много сложна преписка и за нас, е, и за съзаконодателите, разбира се, заради транспонирането на множествени е, препоръки, които са прияти от 2008 на сетне. Част от тях е, вече са частично прилагани на практика, но голяма част от контролните механизми вече са създадени или посредством регламента или регламента IOU. Така че това, което ни води, са два принципа, които исках да подчертая – т.е. регламента за незаконния и нерегулиран и недеклариран риболов. Сега за законодателния контекст няма да има никакво повтаряне, нито пък противоречие с законодателството. Въвеждайки становището, вие критикувате и казвате, че не е толкова лесно да се разбере какво транспонира тази препоръка. Искам да кажа на докладчика, че има корелационна таблица, която е предоставена на Европейския парламент, където ясно се дава референцията и се надявам вашата комисия да е получила. Мисля, че първо бе изпратена комисията по риболов, но тя е предоставена тази таблица и тя много помага, за да може депутатите да разберат какво се транспонира и откъде идва. Няколко думи за измененията, които предлагате. Както казах, голямата част от тях не са спорни. Може да ги разделим на две групи. Онези от тях в първата, по които може да имаме известни безпокойства. Част от тях са отправен характер и ще дам няколко примера. Трето изменение, което е свързано с девето съображение А, това е ново съображение и не е много ясно според нас. Е, и тъй като говорим за мерки, които трябва да бъдат прилагани от държавите членки и техните органи, смятам, че ако запазите това изменение, е необходимо да го погледнете отново, дали не може да се изясни, защото смятаме, че е неясно. На второ място, трето изменение 10 е, съображение, приложното поле, мисля, че е ясно записано в съответните членове и не е нужно да се упоменават и анексите. може би е добре да се заличи фразата в приложенията или в анексите. След това 14-то изменение, 30 член, 1185 от 2003 като регламент и споменаване е ненужно. 21, 22, 23 изменение, както това са членове 82 и 73, те са свързани с делегиране и все още трябва да кажа, че говорим с нашата правна служба по въпроса. За нас основният принцип е това да отговаря на междуинституционалното споразумение. Чисто и просто проверяваме отново. И сега по техническите предложения. Отново тук има някои изменения, които са неясни, тъй като не са ясно дефинирани. Нека да ви дам няколко примера. Изменение 11, девети член, втори параграф, думата екологични пред думата въздействие върху целеви и нецелеви видове. Тъй като това не фигурира в текста на ИК, питаме какво добавяме, което отива отвъд задълженията ни по ИКАТ. Добре ще да има яснота тук. 12-то изменение споменаването на най-ценните видове. Отново това не е взето от ИКАТ, не е ясно какво допринася повече от текста и след това 16-то изменение, където се добавят думите някои риболовни практики, които засягат морските костенурки, а, това е в периода на снасна на яйца. Това не е записано в а, документа на ИКАТ. Смятаме, че това може да до объркване, а не до яснота. Но отвъд а, всичко това а, сме съгласни и сме говори, готови да говорим с вас, ако имате някакви въпроси. Благодаря. И аз ви благодаря. Смятам, че всичко това може да бъде обсъдено допълнително с докладчика. Госпожо Брияно, имате думата. Съвсем набързо за да приключим дебата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички колеги докладчици Сянка за техните идеи. Отново казвам, че съм напълно отворена към всички. В момента дойдат измененията, ще постигнем компромиси, ще работим заедно. Благодаря на Европейската комисия. Отново съм готова да говоря с вас, за да изясним онова или да променим онова, е, което трябва да бъде променено, ако се оставя някаква неяснота, както казахте вие. На всички добра работа и Нека да се опитаме да стигнем до един общ текст с колегите, да поясним с Европейската комисия на тези аспекти, които все още са неясни. Благодаря. For... Благодаря. Крайен срок за подаване на изменения 1 е март в 12 часа на обед. Следващата точка. Преписка свързана с споделяне на тежеста. Дам думата на докладчика. Мислих, че имаме друга точка преди тази. Ами, не, не сте бил тук в началото, когато обявих промяна в дневния ред. Нямам никакви възражения, гъвкав съм. Нека първо да благодаря на всички колеги за подадените изменения. Прочетох ги с голямо удоволствие. Те бяха много разнообразни, от крайно дясно до крайно ляво по отношение на началната дата. Някои искаха изискването да е много по-силно, други много по-слабо. Гъвкавостта е сериозна цел за някои. За някои правото трябва да стане по-малко гъвкаво, за други много по-гъвкаво дори и от предвиденото от комисията. И така, като цяло мога да кажа, че реално мненията се разделиха още повече, отколкото бяха разделени в началото. Ще ми бъде доста трудно като докладчик да постигна компромисни позиции. Има опасност по някои от предложенията в измененията да не се постигне мнозинство. Както е, вече обсъдихме доклада, проекто доклада миналия път, но искам да се спра на няколко от елементите, засегнати в повечето изменения. Първо, дългосрочните цели. Виждам е, широка подкрепа за въвеждането по един и друг начин на дългосрочни цели. Затова мисля, че ще можем да включим този елемент в проекта законодателния текст в края на процеса. Отчетността и спазването на изискванията са важни елементи. Някои от тях искаха да се включат още в първия доклад, още преди началото на втората фаза. Други подкрепиха предложението на комисията трети искат обновяване, актуализация на 3, а не на 5 години. Гъвкавостта, това е основен елемент за нас, основен инструмент. Няма да се променят целите за държавите членки. За това има доста голяма подкрепа, но по отношение на гъвкавостта има множество разнопосочни позиции и това въжи и за дискусията в съвета. Там продължават обсъжданията с държавите членки и, доколкото разбирам, тези обсъждания ще се съсредоточат основно по гъвка, върху гъвкавостта. Някои а, е, по отношение на схемата за търговия с емисии, други във връзка с земеползването, някои искат по-голяма гъвкавост, други по-малка. Това е, е в най-общи линии, госпожо председател. За мен най-важното е да спазим изискванията на споразумението от Париж. Т.е. трябва да разгледаме всички възможни варианти, които се предлагат от различните изменения. Промяната на началната дата би могла да застраши постигането на целите от Париж. Ако не се справим с, сериозния излишък, който се натрупва в момента, може да се окаже, че за 2030 година не постигаме целите за отраслите, при които се изисква споделяне на тежеста. И това ще бъде основният елемент, на който ще се спра при обсъждането с докладчивите в сянка. Има и няколко предложения, които са с, свързани с позициите на определени държави членки или с проблеми, свързани с конкретни държави членки. Има изменения подадени от колеги от Италия, например. Разбирам положението в Италия, може да се направи някакъв компромис, също времено има и други колеги от други страни, които се включват, няма как да се вземат предвид исканията на напълно всички. Очаквам вашите коментари и ще коментирам накрая. Благодаря. Благодаря, давам думата на докладчиците в сянка, обаче моля ви ограничете своите изказвания до две минути. Госпожа Айосо. Благодаря, госпожа председател. Ще се опитам да бъда възможно най-кратка. Като цяло съм съгласна с докладчика, особено, що се отнася до е, идеята, че е, споделянето на е, ангажиментите трябва да вземе предвид характеристиките на някои страни. Ето, например, позицията, положението в Италия. По измененията са тясно свързани с началото на намаляването на мисиите. Но ми, е, и вярно, че са разнопосочни, но мисля, че има как да се постигне съгласие. В някои години не могат да се постигнат изцяло целите за намаление, но пък в други се постига повече. Така че трябва да има специален механизъм, който да позволява на страните, които напредват, да бъдат възнаградени. Това ще бъде обсъдено, разбира се, с докладчика. Що се отнася до механизма за гъвкавост, могат да се подадат изменения и ще бъдат подадени. За мен е добре механизмът да се разшири. Това е важно от гледна точка на разходите, но разбира се, трябва да има съответните... Да, това трябва да става при определени условия. Що се отнася до горското стопанство, възможно е повече гъвкавост, може да има някои разлики в цифрите, когато става дума за изчислението на това е, колко територия е покрита от горски масиви, е, но не можем да чакаме до 2025 година, за да включим всички данни. Също времено трябва да вземем предвид и поглъщането. Това е естествено и е положително. Също времено трябва да се поддържа производството на храни. Не тук е мястото да се обсъждат определени сълскостопански продукти. Мисля, че тези изменения като цяло не са допустими тук. Не има тук мястото. Що се отнася до целите за след 2030 година, може би прекаляваме. А, що се отнася до делегираните актове, там има доста изменения. Парламентът винаги се опитва да промени нещата и да ги направи делегирани актове, но всъщност тук става дума за актове за приложение, които могат да засегнат отделни страни. В заключение, госпожо председател, само да кажа, че има множество интересни идеи, интересни изменения и очакваме да работим добре с господин Хербранди за постигане на съгласие. Сигурна съм, че това е възможно. А да, и да не забравяме, че това е тясно свързано с едно друго предложение. Благодаря. Uh, Госпожа Дали. Благодаря, госпожа председател. Съвсем накратко ще очертая основните изменения на социалистите и демократите и обосновката за тези изменения. Първо, нека да се спра на един основен принцип, който вярваме. Напълно подкрепяме доклада на избора на докладчика да се работи в дългосрочен план, нещо, което може да даде стабилност за държавите членки и за частните инвеститори и в крайна сметка може да, инвести... Е, да стимулира инвестиции в транспортна инфраструктура, сгради, и селско стопанство, индустриални процеси е, във връзка с тяхната въглеродна е, интензивност. И така, основните цели на регламента, нашето изменение е свързано с доклад, е, подхода на докладчика, е, а именно траекториите за изменение да са насочени по следния начин 80 до 95% до 2050 година. Това трябва да е крайната ни цел, така че Европейският съюз да може да бъде насочен правилно по курса към постигането на споразумение на целите от Париж – през 2017 година се вземат предвид нивата на емисии по настоящем и те се вземат за основни, така ще имаме по-реалистични данни за това действително ли са намалени емисиите. Друг важен въпрос, по който искаме да си сътрудничим с другите докладчици в сянка, е работата по отрасли. Комисията задава цели за 2300 година по държави членки, но те са, не са обвързани с конкретни задачи за определени отрасли. Регламентът покрива основни отрасли, като селското стопанство, транспорта, отпадъците и жилищния фонд и за това е важно да има повече яснота, особено, що се отнася до начина по който трябва да се транспонират тези изисквания и да се въведат в националната политика. За това трябва да има конкретни изисквания отрасъл по отрасъл за намаляване на съответните емисии. Що се отнася до условията за спазване е проверките за спазване. Те са на всеки 5 години и, и от 2027 нататък се налагат съответните санкции. Следващата дата е 2032. Спазването за нас е особено важна цел, която трябва да бъде постигната със съответните строги мерки. И що се отнася до преразглеждането, нека то да става на всеки 3 години. Това е нашето предложение и съответно, ако се налага, може да се направят съответните законодателни предложения. От административна гледна точка това преразглеждане няма да е прекалено тежко, също времено може да помогне да се навакса в определени области. От интерес е за всички този регламент действително да постигне резултати. Затова очаквам да работим добре с докладчика и докладчиците в сян. Благодаря. господин Дарман. Да, за тази дискусия се води отдавна и тя е всеобхватна, е, много привлече вниманието на много среди, но секторите, които не са натоварни с квоти, за тях е, сега, е, сегашната дискусия трябва да обхване и тях това е една а, много техническа тема и е добре, ако това поделяне на времето на теждите се някакси трансформира в ежедневни задачи в изпълнение на споразумението от Париж. Мен ме интересува, например, как Парижкото споразумение ще се отрази на производство на хранителни продукти, член 2. Е, можем да снижим е, там е, емисиите от цел 2 без да застрашаваме е, производството на храни. Това ни е наш дълг, морален е, и е, човешки. Не би трябвало да ограничаваме производството на хранителни продукти в отделни държави членки. Това не би отговорило е, на споразумението от Париж. Селскоманското производство в някои държави, в Дания, например, е е, много неутрално по отношение на климата и не вреди по никакъв начин. И ако е, наистина по някакъв начин е, се, тези мерки се отразят негативно на селско стопанство в страни като Дания, това не би било справедливо. Разбира се, е, трябва да продължим работа за намаляване емисиите от CO2, но трябва да е, си споделяме е, равноправно и справедливо бремето. Това не би било така по отношение на околната среда, ако с едно такова споразумение всъщност ограничим действието на Парижското споразумение. Трябва всички да работим за това.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 когато работим с останалите докладчици в сянка, ще се справим с тях. Е, основните приоритети само ще очертая. Не само споразумението от Париж, но и връзката между всички текстове, които се приемат и които засягат темата. Това не е отделен индивидуален документ, не свързан, ни с, другите, не свързан с другите. Свързан е вече с, с вече приятия регламент от миналия месец за схемата за търговия с емисии. Е добре, че има опит да се свържат всички тези мерки. Не може да се каже, ето тук работим само по една точка и не вземаме предвид другите области. От нашата политическа група всички колеги са съгласни, че трябва да се подхожда справедливо, но същевременно има твърде много искания за изключения. Няма как да се угоди всички. А, ако започнем да раздаваме изключения наляво и надясно, няма да постигнем особено справедлива система. Видяхме това и при приемането на схемата за търговия с емисии, когато се дават някакво изключение на една страна, това се отразява зле на останалите държави членки и на практика води до несправедливости. Така че не е добре така да работим в Европейския парламент. А, може да се постигне консенсус и то по начин, че да не се а, създават по-изгодни, по-изгодни условия за едни, отколкото за други. Много е важно да има справедливо поделяне на усилията и много се радвам, че, е, е, че ще имаме, че се вижда, че ще успеем да, да спазим изискванията от Париж и след три седмици ще имаме добър текст, сигурна съм. Благодаря на господин Ейхаут. Благодаря, нека да благодаря на докладчика, макар че го направихме и минали път. Добре е да се разгледат подадените изменения и да ами, смятам, че е ясно кои ще са най-обсъжданите теми. Заедно с предложението за схемата за търговия мисии, с емисии, това е вторият основен елемент за действие по отношение на промените в климата след споразумението от Париж. И след а, случилото се е, на последното пленарно заседание, се надявам да не се изданим и тук, защото е, видяхте какво става. Всички е, посрещнаха Парижкото споразумение с аплодисменти, но когато се стигна до действителни законодателни мерки, не всички ръкопляскаха. И в международен план започваме да губим доверие. Защо? Защото е, раздаваме уроци на целия свят, обаче тук у нас всъщност не прилагаме съответните мерки. По схемата за търговия с емисии едва ли е, цената ще е повече от 10 евро. И е, се надявам, че тук няма да има пореден провал. Е, по предложението, на от докладчика, за нас началната точка, която се предлага, е много добра. Някои от другите изменения искат да се увеличат емисиите с хиляди мегатони въглероден двуокис. Това е огромно количество и се радвам на позицията на докладчика и се вижда, че и други колеги са съгласни с това. След това други изменения – е, иска заострено някои мерки. Основният проблем ще са вратичките, свързани с земеползването и горското стопанство, е, както и схемата за търговия с емисии. Ако започнем да създаваме вратички в закона, в крайна сметка резултатът ще бъде, че постигаме все по-малко от е, това, което сме поели ангажимент да постигнем в Париж. Затова това Дайте да се стегнем, да направим всичко възможно, да се намаляват емисиите, за да може да се покаже, че Европейския парламент подкрепя действително споразумението от Париж. Госпожа Еви. Е, е. Благодаря, госпожо председател. Според мен тази тема трябва да се разглежда в настоящия контекст, както и в контекста на други разпоредби, които са свързани с борбата срещу климатичните изменения, като например смяната на директивата ЯЦ, както и за а, горите. Все още не знаем как ще приключат нещата с Лулусиев, но знаем така или иначе откъде тръгваме, що се отнася до измяната на директивата за търговията с емисии предложението, така както излезе от пленарната зала, според нас е далеч от сериозния подход, свързан с климатичните изменения. Онези, които продължават да мислят, че климатичната политика и такъв тип позиция е най-добрия начин за справяне с кризата, климатичната криза имам този предвид, имат грешка или лъжат. Това са лъжи. Защо? Защото не се споменава риска при постигане на целите, дори тези, които са най-близките, 2030 година. И не се споменава неадекватността на предложенията, които са направени за постигане на целите през 2050 година, да не говорим отвъд 2050 изобщо. Много е притеснително всичко това, защото тази заплаха, в крайна сметка, може да бъде подсилена и от триалога с съвета. Други политики трябва да бъдат провеждани. Помислете за всички онези, които говорят за климатичните изменения, за всичко, което се случва, а ние продължаваме да говорим по този въпрос. Та в светлината на казаното, съвсем накратко, що се отнася до самите изменения, не трябва да оставяме никакво пространство за гъвкавост и, що се отнася до кредите е, от ЛУЛСИЕВ, както и тези, които са свързани с държавите членки. И накрая за Италия. Според мен Виждам, че няма италианци тук, които да обсъждат тази тема с мен. Съжалявам, има голяма възможност за подобряване на сградния сектор, както и замеделието. Благодаря. Now I have Madam uh, Една минута, госпожа Ширерик, моля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Гербранди. За съжаление, емисиите от со 2 в Великобритания не се разглеждат като вариант за намаляване а, едностранно, а като проблем на споделяне на времето. Не аз ще внеса изменения в това отношение е, във връзка с 30% цел, но бих е, искала да има допълнително гъвкавост, възможност за допълнително гъвкавост е, при сертифициране на, на фермите. Като изменение 6, параграф 3, в духа на това, което, за което стана дума тук споделянето на, на времето трябва да е на ниво държава членка, трябва да се допусне достатъчно гъвкавост. Имам предвид и моята собствена държава. Държавите членки би трябвало да се възползват от тези възможности за гъвкавост, по-голяма гъвкавост, за да се разпредели по-справедливо времето. Е, е, тук е, става дума и за семейните стопанства фирми, които инвестират много пари, но и много енергия и труд. Е, господин... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за доклада. Съвсем накратко искам да се спа на два-три е, аспекта, които са във връзка с моя доклад е, по е, регламента за ЛУЛУСИЕФ е- е, и аз също като преждеговорище смятам, че в, е, е, по отношение на земеползването и горското стопанство трябва да предвидим по-голяма гъвкавост. Минимума да бъде това, което предлага комисия 2,280 милиона тона, колкото до горското стопанство, според мен необходимо е да да включим е, е, и горите в е, тези, тази при това разпределяне на, на времето, за да не виждам основание да не е, е, включим е, и е, економически ефект тук от е, ползването на горите, горските масиви. Е, е, и е, мисля, че е, ползата ще е огромна, ако тези два регламента бъдат обвързани и наистина се разглеждат в е, е, тяхната неразривна връзка. Благодаря. Сега от името на комисията господин Бергман. Благодаря, благодаря за дискусията и за е, измененията, които показват е, голям интерес в това досие, което е хубаво. Няколко общи бележки ще направя и няколко конкретни по е, заложените цели, зададените цели, е, виждаме, че проявявате интерес дългосрок, към дългосрочните цели. Не смятаме, че е уместно, без е, да се направи конкретна оценка на въздействието, да се, залож, да се поставят такива цели е, отвъд е, сегашната траектория, това ще засегне сериозно, е, ще закове някакси ще е, е, политиката по отношение на емисиите за дълго време напред и това ще бъде контрапродуктивно. То ще намали стимулите. Е, въпреки това обаче ние ще разгледаме тези предложения и ще ги отразим в е, прегледа, който се предлага да бъде направен до 2004 е, до, до 2024. По националните цели тук не сме особено благосклонни към тази идея, Разбираме, че държавите членки трябва да е, имат възможност за гъвкавост, когато залагат своите цели е, но тук е, ще има голямо разминаване между държавите членки. Това е свързано с предложението на комисия неотдавна, че, например, когато държавите членки правят своите планове, трябва да посочат как отделните сектори ще допринасят за постигане на националните цели. Приветстваме и а, радваме се, че подкрепяте националните цели а, и а, така ударението, което се поставя върху гъвкавостта. Колкото до обхвата, аз предлагам а, или емисиите от биомаса, мисля, че а, това е трудно приложимо на практика. Има и някои предложения, свързани с авиацията които не, са, не са нужни, тъй като е, тази тема е обхваната от е, сегашния текст на предложението е, в законодателство с поделяне на усилията. това е обхванато. Докладчика предлага предложението да бъде и по-стрикно в някои отношения и по-малко стрикно в някои. Смятаме, че е, датата 2017 не би го е, направила по-амбициозно и няма да остави допълнително пространство за, за, за повече гъвкавост. Ето защо ние, нашето предложение е, е различно. От друга страна, да започнем работа по целите за 2020 ще доведе до до значителни излишици и това ще помогне. Или ще, това ще постави под риск е, постигане на целите за 2024. Колкото за прехвърляне на излишици от сегашния в следващия период, това също би подкопало сериозно целостта на, на така и сериозния характер на предложението е, продаване на търг на годишните емисии. Това е друго предложение. То Колкото до а, е, гъвкавостта а, е, при мисиите, 100 милиона е цифра, която вече бе е, е, предложена, е, която бе предложена след оценка на въздействието. Е, но тук ще възникне проблем при обвързане на е, емисиите с е, извън е, схемата за емисии, с е, квотите извън схемата за емисии. По гъвкавостта и е, земеползването и горите, тук въпросът е сериозен. Комисията смята, че 280 е, милиарда ще е балансирана цифра, която предоставя достатъчно гъвкаво, го гарантира вземане на мерки и в други е, отрасли, не само в селското стопанство и земеползването. Още два въпроса, свързани с е, изпълнението. Е, казва се, че комисията е, ще мине от едногодишни до петгодишните проверки и това ще подкопае самата същност на системата, но ние смятаме, че предложението за годишни стрикни да заменим годишните с петгодишни за да намалим административното бреме. Но а, е, това не а, е, изключва а, е, едногодишните отчети, ако разбира се това отговаря на целите и съответните траектории и е, комисията ще даде възможност на комисията да предприема съответни действия. Тук не става дума да се подкопае доверието, а да се улеснят, улесни практиката и да се намали административното бреме с отчитане на 5 години. И накрая някои въпроси е, по измененията, свързани с правния характер на е, регламента. Комисията е, взема това под внимание. Е, е, предложения преглед за 2019, това ще е, създаде проблеми, тъй като законат, някои част от законодателството живеят за сила едва 2021, така че да се преразглежда при 2013, да се прави преглед на постигнато при 2023 е малко рано според нас, но сме готови да обсъдим тези дати допълнително. Благодаря. Сега обратно на докладчика като ви помоля да бъдете кратък. Е, да, благодаря, ще бъда кратък. Няма да е, се спирам на всичко казано до тук. Само е, ще благодаря на колегите ми за тяхното съдействие, за приноса им към днешната дискусия. Аз съм уверен, както и те, че ние ще намерим общ език, ще, позициите ни ще се срещнат, но е, искам да предупредя за нещо. Е, е, по е, емисиите, ние сме светли на много агресивно лобирно за на е, индустрията. При отраслите, където има споделени усилията, това не е така. Разбира се, селското, замеделието и хората от селското стопанство и горското стопанство се обръщат към нас и дават мненията си, но основното лобирането идва от самите държави членки. И за нас това е е, за нас, които сме групирани по политически принадлежност, е малко трудно но, е, да работим по този начин. По е, файла за емисиите, за е, схемата за търговия с емисии, виждаме колко е, работата ни по този файл показва колко трудно се стига до окончателно гласуване. Тук нещата могат да са още по-трудни и аз очаквам да обсъдим този въпрос с докладчите в Сянка, но си давам сметка, че те трябва да внимават много в собствената си политическа група, за да получат достатъчно подкрепа за позицията си. Аз е, имам същия проблем с моята група, така че помислете си по този, тези въпроси. Е, така, стой, бъдете единни, гледайте политическите ви групи максимално единни да бъдат в позицията си. В противен случай случай ще имаме сериозни проблеми е, не само в комисията МВ, но и след това пленарна зала при гласуване. Благодаря. Сигурна съм, че ще стигнем до разумен компромис по това важно досие. Ще гласуваме на 13 май по него. На 30, извинете. Сега с радост приветствам след нас е, господин е, генералния директор е, Креспо, който Даниел Калева Креспо, който беше достатъчно любезен да отдели време, за да обмени мисли по интересни доклад за изпълнение, по въпроси свързани с околната среда от държавите е, членки. Поздравявам комисията за инициативата. За пръв път е, е, се изготвя такъв доклад, така че ще ви дам думата за кратка презентация. Сигурна съм, че ще последват доста въпроси след това. И извинете за забавенето, закъснението по програма. Имате думата. It is a pleasure благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да говоря пред вашата комисия и да ви представя пакета за прилагане на екологичното законодателство. Знаете, че приехме този пакет на 3 февруари. За първи път го правим. Това е чисто нова инициатива и не само я представяме, подаваме пред съвета, пред институциите, но искаме е, да положим усилия и да стигне тя до гражданите, да я съобщим на гражданите. Така че, ако ми позволите, е, ще има някои слайдове с е, кратко видео. Ние сме ги подготвили и ще обясним на гражданите какво означава това преглед на изпълнението на политиките. IR, ще кажете, вие съкръщение. Кой ги измисля тези съкръщения? Никой не знае за какво говорите. Ето сега ще ви обясня, ако сте съгласни, ако ми позволите, едно кратко видео ще пусна, което е подготвено за гражданите. Ah, The environment is a concern for more than 95% of Europeans.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 find out more and discover how your country is doing and how it could do better. Thank you. Uh, this was just... Благодаря. Исках а, да ви покажа краткото видео, с което ще обясним на гражданите какво е, какъв е този преглед на изпълнение на политиката. Нека сега някои слайдове да ви покажа, които ще покажат основните елементи на тази инициатива, която бе приета на 3 декември от Европейската комисия. Не, на 3 февруари, казва ораторът. Екологичната политика и законодателство водят до много ползи. Европа има едно от най-напредничевото законодателство в света. Проблема обаче не са правилата, а тяхното прилагане. Виждаме, че слабото прилагане води до високи економически и екологични цели и е източник на проблеми, изкривяване на бизнес средата поради различията при правилата, което оказва своето въздействие върху пазара. Ние започваме този преглед на изпълнение на политиките в областта на околната среда с конкретна цел. Целта е да покажем, че ако държавите членки прилагат надлежно тези правила, може да спестим 50 милиарда евро годишно за Европейския съюз и самата политика по отпадъците, както се каза в видеото, може да създаде 400 000 работни места до 2020 година. Законодателството в областта на водите, ако се прилага надлежно, ще доведе до ползи съвсем малко под 3 милиарда евро. Тоест, много ползи. Европейската комисия ще играе много важна роля при процедурите за нарушение, но също така смятаме, че трябва да се постави фокус върху подобряване на прилагането на общо прияти правила и политики. Има прекалено много неприлагани общо прияти законодателствени мерки. Всички говорят за това прилагане и изпълнение, но какво да направим, за да се подобри същото? На следващия слайд виждате, че на 3 февруари ние приехме три елемента. Първият е, че имаме 28 доклада по държави. За първи път Европейската комисия направи анализ и то систематичен където стратегически дефинира положението във всяка една от държавите членки в основните сфери. Основните сфери са економиката в кръг и отпадъците, природата, биомногообразието и почвите, качеството на въздуха, управлението на водите, устойчивите градове и международните споразумения, инструменти, почиващи върху пазара, инвестиции, ефикасно управление и познание. Казах, че имаме 28 доклада за всяка една държава по-отделно, които са ясни, които са четивни и направихме едно кратко резюме. Ще ви раздадем на всички, ви ето показвам, на всички членове на парламента, докладите за тези 28 държави. Това е част от общата комуникация и там ясно посочваме какво е положението в конкретната държава, какви са силните страни, слабите и какво трябва да се направи. Това не е правено преди. За първи път го казваме. За първи път казваме на държавите членки, повече трябва да направите за водите, това, което правите за отпадците е недостатъчно. Нямаме проблем с това, което правите за биоразнообразието, но много трябва да направите що се отнася до качеството на въздуха. Сега не успяхме да включим климатичните изменения, химикалите, индустриалните емисии, тъй като нямахме база данни за тях. Те ще бъдат включени при следващите доклади. За всяка държава членка ние сме включили предложения за действия и сме го направили без допълнителна тежест за страните, тъй като сме го направили на базата на информацията, с която разполага Европейската комисия. Дадахме на държавите членки възможност да реагират, ако имат някакви бележки, така, щото ние да можем да работим по тези доклади. Заедно с тези 28 доклада създадахме един документ, шапка, който дава общите заключения. Има и трети елемент, едно приложение с конкретни препоръки за държавите членки. Докладът установява, че най-големите проблеми с прилагане на законодателството в държавите членки са при управление на отпадъците, многообразие и природа, качество на въздуха, шум, качество на водите и управление на водите. В тези доклади също така упоменаваме и успешни практики. Виждате едни кутийки с добри практики. Показваме къде е бил успеха и, както виждате, посочваме ясно. Ако трябва да резумирам основното заключение или основните заключения от това стратегическо упражнение и ще се върна на това, основното послание е, че много е постигнато, но все още сме твърде далеч от желаното, по-специално в сферите, които споменах. Освен това, сравняваме положението в отделните държави и гледаме какви са причините за неизпълнението. И тук искам да благодаря на Европейския парламент и вашата комисия, защото многократно сте го оказвали, казвате ни правете повече и ние за първи път се занимаваме с въпроси свързани с управление, липса на координация между отделните власти, липса на административен капацитет, недостатъчно финансиране или липса на познание. Много често проблема е, че не са свързани отделните точки от картината, а ние искаме да работим във всички политически сфери, да разгледаме екологичните въпроси по холистичен начин. Ако погледнете част от конкретните въпроси, тук ще бъда много кратък, тъй като ще има въпроси, предполагам. Ако започнем с отпадъците, управлението на общинските отпадъци е изключително важно за нашето здраве и това продължава да бъде проблем. Шест държави членки не са успели да ограничат депонирането на биоразградими общински отпадъци. Целта до 2009 беше 50%. 8 държави членки произвеждат два пъти повече общински а, отпадъци, отколкото държавата членка с най-ниска такава стенност. За кръговата економика, знаете, в момент в който обсъждаме следващия законодателен пакет и следващите цели, това е изключително важно. И освен това, макар че някои държави са го направили, 6 държави са стигнали а, тази цел, 9 обаче трябва да засилят своите усилия, за да постигнат тази цел до 2020 година. Националните планове за управление на отпадъците са много важни, тъй като това е пряко свързано с финансиране по кохезионната политика. Половината държави членки трябва да увеличат ефикасността при събиране на отделните потоци отпадъци. При пет държави членки липсата на координация между отделните административни нива води до недостатъчно прилагане. Тоест, стратегически разглеждаме какви са причините за тази, това неприлагане на законодателството или слабо прилагане. Следващия слайд – Натура 2000. Знаете, че ще има план за действие за Натура 2000. Три държави членки все още срещат проблеми а, при оценката, но установихме, че 27 000 са обявените места по Натура 2000 и голямата част от тях нямат планове за управление. Трябва да се вземат сериозни мерки, свързани с конкретни видове. 15% от дивите птици са заплашени или са на изчезване. И макар, че има напредък в много сфери, е, много се притесняваме за целта за биоразнообразието. Защото ако не направим нещо решително през идните години, няма да изпълним тази цел. Само седем държави членки са определили кои места са с общостен интерес, т.е. има много системни проблеми в плановете за управление, държавите, които имат проблеми с процедурата за оценка, неопределяне на морски райони. Всички тези въпроси ще бъдат изложени в плана за действие за прилагане на Натура 2000. Качество на въздуха и шумово замърсяване. Както знаете, най-големия проблем е замърсяването на въздуха. 400 000 преждевремени смърти в Европейския съюз. 16 държави членки надвишават а, а, горната граница ПМ-10, 12 от тях пък надвишават границата за НО2. Започнали сме производство за установяване на изпълнение срещу 5 държави членки за нарушение на европейско законодателство. И тук мисля, че Положението е много сериозно. Споменаваме, разбира се, и положителни успешни мерки, които са предприяти, например, при ниски емисии в градовете, колко е важно да се налагат налози за замърсяване, шумовото замърсяване, което е на второ място а, като причина за влушаване на здравето след замърсяването на въздуха. Над 30% от картите за шумово замърсяване и 60% от плановете за действие по тяхното коригиране липсват. Ако продължим нататък и стигнем до водите, основните заключения са следните. Една трета от държавите членки и над 50% от всички води и реки, които са на почвата, имат добро състояние, но в 5 държави над 25% този процент не е толкова добър. Всички планове за управление от първо поколение, управление на водите, са добри, а пък пет държави членки не са приели такива планове от второ поколение. Описваме също така какво се случва и с водата. С други видове води, които се използват от хората. Продължаваме с инструменти, които се основават на пазара и инвестиции. знаем, че има някои субсидии, които вредят на опазването на околната среда а, и има преференциални данъци върху тях. А, използват се също така и данъчни облегчения за частно използване на фирмени автомобили, което пречи на справянето с трафика. Силно сте забелязали в препоръките от Европейския семестър, ние много наблягаме на решаването на тези проблеми и искам да кажа, че Оценката на изпълнението на екологичното законодателство е пряко свързано с това. Семестърът е по макроекономическо управление. Нашата, нашия преглед на прилагането е свързан точно с установяване на неприлагане и намиране на причините за това. И на последно място. Не, преди последно, последно място ефикасно управление и капацитет за прилагане на правилата. Много държави забелязахме, че големия проблем е е, раздробяването на отговорностите, свързани с околната среда. Има регионално ниво, местно ниво, в 6 държави членки. Това е голям проблем, е, особено що се отнася до транспонирането на европейското законодателство. Трябва да спомена задължително, че все още има пречки за достъп до правосъдие по екологични въпроси. Висока цена на достъпа в 10 държави членки и ние идентифицираме тези проблеми. Сега, как ще сработи този нов инструмент? Той ще заработи последния начин. Ще има три етапа. Току-що приключваме първия. Анализът има втори, който е диалог и трети – сътрудничество. Анализът включва тези 28 доклада по държави с основните предизвикателства, възможности и успехи. Има синтезиран доклад и приложение с конкретните действия. След анализа започва втория етап, а той е да проведем диалози по страни, които да бъдат приобщаващи, да включват всички сектори и всички нива. Ще отидем във всички държави членки, ще обсъдим констатациите на този преглед на прилагането на екологичното законодателство, ще видим какви са проблемите и така нататък. Всичко това ще стане с участието на заинтересовани страни. Утре е в съвета по околна среда ще проведем първата дискусия и бихме искали да чуем и вашето становище по въпроса. Третият етап е сътрудничество. Смятаме, че след тези диалози с отделните държави членки много може да се направи, що се отнася до указания, административни реформи, обмен на най-добри практики. Държавите могат да кажат какво са могли да направят. Не, не този. Да, ето го. Струк диалог за структурирано прилагане. Белгия и Словакия вече са насрочили своите диалози с нас. Имаме един инструмент, който е за страните по работа на държавите помежду си. Държавите, които са намерили конкретни решения, могат да ги обменят директно с други държави членки, за да се насърчи учене един от друг. Целта за този преглед е да се създаде дневен ред и да се обърне внимание. Всеки ден държавите членки получават писма от Комисията за производство за установяване за неизпълнение. С този преглед за първи път ние даваме такава възможност по стратегически начин да се действа преди такова производство, глава по глава, държава по държава, посочвайки слабостите в прилагането. Това не е само проблем на държавите членки. Бихме искали Европейския парламент да участва активно Искаме също така комитетът на региони, регионите, економически и социален комитет, които проявиха голямо желание да участват, защото пропуските в прилагането не могат да бъдат решени само на техническо ниво. Те имат нужда от политическа воля, залагане на приоритети и може да изискват системен подход. Утре ще имаме дискусия с министрите и ще видим какво ще стане. Сега, що се отнася до тези е, неизпълнение на задължения. Ще намали ли този преглед а, замяна на производството за установяване на изпълнение? Аз отговарям твърдо не. Не. Трябва да продължим с производствата за установяване на изпълнение. Виждаме, че те са най-добрия инструмент. Бихме искали да има по-малко такива, но когато има нарушение на задължението, ние ще продължим с тези производства и този преглед няма да ги замени. Но този преглед ще бъде част от общите ни усилия да се подобри прилагането на европейското законодателство. Ще има още две инициативи тази година. Едното ще е за достъп до правосъдие, а другото за гарантиране на спазването на екологичното законодателство. Нашата дирекция е първа дирекция, що се отнася до производство за установяване на изпълнение. Хиляда случая имаме. Ние сме на второ място по събиране на средства към бюджета след Генерална дирекция конкуренция. 300 милиона евро. И ще продължим в същия дух. Но отвъд а, производствата в съда, трябва да направим така, че законодателството да се прилага. И смятам, че това е допълнителен инструмент. Той ще даде възможност държавите членки по по-стратегически начин а, да действат, ще се видят проблемите, които са заложени тук. Съдът на европейските общности ще продължи да работи и ние работим също с регионалните фондове и условията екс-анте, които са зададени там. И така, ще имаме първи политически диалог утре на съвета по околна среда. Аз представих този инструмент на генералния директор и ще започнем диалозите. Ще стартираме също така инструмента за взаимопомощ между държавите членки. Медиите реагираха активно. Никога медиите не са се интересували толкова много от нас. Всяка една от медиите в отделните държави членки се интересува какви са пропуските в нейната държава. По Твитър над 280 хиляди са получили твитър съобщения, над 40 хиляди души са гледали краткото филмче във Фейсбук през първата седмица. И това е нормално, защото гражданите много се интересуват. И те са източник с информация за Европейската комисия. А, както казах, ще има 28 а, листа с конкретна информация за отделните държави членки и можем да помогнем на парламента да се здобие с тях дадох на председателя на комисията отделните доклади. На последно място последващите стъпки. Както казах, утре ще се проведе първата дискусия в съвета по околна среда, ще започнем диалозите по държави, но и наистина последно, Европейския парламент може да изиграе ключова роля тук, заедно с Европейската комисия. Вие сте единствената друга супранационална институция. Всяка държава членка се грижи за отделните си интереси, така че вие може да решите каква роля можете да изиграете. Не знам дали ще направите доклад по собствена инициатива или някакво изслушване. Парламента ще си реши, но Европейската комисия иска да участва активно парламента и тъй като го правим за първи път, може да се установи, че този инструмент не е идеален и може да имате чудесни идеи, които ние да използваме. Има също и много важна роля за Европейския парламент във връзката с националните парламенти. Голямата част от законодателството за околна среда изисква на национално ниво промени в законодателството и вие имате привилегирована позиция в този смисъл. Също така имате привилегирована позиция във връзката си с гражданите. Всички граждани с които ежедневно контактувате трябва да участват активно, защото в крайна сметка една от причините, поради които е толкова важна околната среда, е защото всеки ден се подобри, искаме да подобрим качеството си на живот. Така че мисля, че във всички тези сфери забелязваме много важна роля, която може да се изиграе, за да направим така, че прилагането на законодателството да се прилага на политическо ниво тук в Брюксел, но и в отделните държави членки. Благодаря ви за вниманието и се извинявам, че е, говорих дълго. Very much. It's, uh, it was uh, благодаря много. Много интересно изказване. Поздравления отново за инициативата за доклади страна по страна. Имам няколко човека в списъка на желащите да се изкажат. Не бъдете твърде пространни, за да можем да дадем думата на генералния директор за коментари. Заповядайте. Благодаря. Наистина. Проблем е, когато обсъждаме една от най-горещите теми в Европа, пък времето ни е ограничено. Благодаря отново. Наистина това е, хубаво е, че сте тук е, е, мисля, че Е, всъщност е, това, което се констатира, само е което държавите членки са оставили на комисията. И е, надявам се, че това, което казахте, го мислите сериозно. Но е, над 20 години е, бяха нужни да се стигне до тази политика, много работа заедно и диалог. И в крайна сметка се питам какво постигнахме в тези 20 години. Това, което гарантирам аз е, е една страна всъщност тук е, е, е засегната сериозно. Госпожо председател, аз ви съветвам за следното. Тези страни, които по, пока, а които не са склонни да приемат нашите директиви, нашите насоки, нека техният посланик да дойде да присъства тук и да слуша за какво става дума защото страшно много държави просто не прилагат е, правилата на практика, не изпълняват е, и е, комисията след това е, е, няма какво да направи, няма достатъчно сътрудници и така нататък. Аз е, съм доволен от вашето изложение, но Следващата сериозна тема са, например, гъските във Франция и в Холандия. И е, в тези държави членки е, се е, вземат е, диаметрално противоположни решения. Във Франция всичко е, се забранява, в Холандия над е, няколко ферми са е, всъщност е, затворени, така че самите фермери право са фалирали поради изпълнение на европейските предписания. И наистина трябва да вземете предвид всичко това. Няма да е лесно, но трябва да е много по-ясно. Рамковите директиви в а, е, някои провинции в Германия си представят, се раз, развиват а, е, е, някакви фантазии, но а, по линия регионите нищо не може да, да не се не при, при, стигат никакви средства. И тук къде е комисията? Защо не а, праща на съд подобни случаи вече от 10 години а, насам? А, мисля, че е, трябва, е, както каза моята е, канцлерка, малко повече пространство да имаме, за да маневрираме. Защото ако не го направите, господин генерален директор, тогава арогантността и невежеството, така не, нехайството на много държави членки, в крайна сметка ще се отрази на всички и негативно и е, за това трябва да имаме по-остри мерки, по-стрикни мерки за е, изпълнение, за прилагане и съответните санкции е, в е, е, е ако не, не е, прилагаме някои, някои от регламенти, свързани с е, качеството на въздуха, например, ако не се. Е, е, е хиляди хора умират от е, е, лош въздух, замърсен въздух. Ако не направим нещо с това, е, ще понесем последствията. Мисля, че много колеги биха подкрепили комисията за това. Госпожа Дали. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на генералния директор на Генерална дирекция околна среда. За нас в групата на социалистите и демократите защитата на околна среда е много важна тема. Работим по приложението на седмата програма за действие в областта на околната среда. Наша колега е докладчик по темата. Тя е тясно свързана с обсъжданото днес и се внимателно следим всички развития по темата. Запозната съм с съобщението на комисията. В него се посочват няколко от основните приоритети за законодателството в областта на околната среда един от тях е случаите на въздействие върху човешкото здраве. Комисията взема предвид първопричините на множество общи проблеми. Сред тях са неефективната координация между властите в държавите членки, липса на административни капацитети и механизми, както и механизми за гарантиране на спазването на изискванията. Всичко това е взаимосвързано и там, където се използват по-добре европейските средства, има възможности за по-добро справяне с тези институционни проблеми но като цяло е по-добре Европейския съюз да е по-активен в областта. Иначе административните изисквания могат да се е, увеличат. А това е препятствие пред приложението. Една от областите, в които може да насочи усилията си Европейския съюз, е липсата на познания или данни. Това е една от първопричините, установени за липсата на качествено приложение. Да кажем, що се отнася до отчетността по отношение на природния капитал. В крайна сметка това са данни, които трябва да се използват и в услугите, свързани с околната среда и при вземането на решения в различни институции. И така, може ли комисията да направи коментари по състоянието на инициативите, които са били подети в държавите членки, методите на измерване и контрол и също така има ли някаква стандартна методология, която да би могла да е от полза за държавите членки в тази област? Мисля, че могат да се попълнят тези празноти и в крайна сметка така можем да се справим с някои от лъжите на, на недостатъчно добро приложение. И накрая, смятаме, че по-добрата оценка на услугите, свързани с екосистемите и количествено измерване на тяхната стойност би могло да създаде условия за тяхната по-добра защита. И това всъщност би било и добавена стойност на европейско равнище, защото в крайна сметка държавите членки са получили предупреждението предварително. Те знаят, че е трябвало да разработя по-добре своите методи за измерване в областта на, на околната среда. И така приветстваме този механизъм, но бихме се радвали действително той да доведе до идентифицирането на най-ефективните решения. Благодаря. Благодаря, господин Хербранди. Благодаря, госпожо председател. Големи благодарности на генералния директор за това, че представи прегледа на приложението в областта на околната среда. Бившият комисар Поточник през 2009 година в началото на своя мандат заяви «Не очаквайте от мен прекалено много нови правни текстове. Аз ще се занимая основно с приложението, защото това е най-големият проблем. А виждате, цели 8 години по-късно се сблъскваме със същия проблем, а именно изключително големи е, изоставания от целите по приложението. Действително са много впечатляващи данните 2080, 286 случая на процедури по нарушение, огромен брой случаи на неспазване на решения на съда, а именно 40. Т.е. дори когато има решение на съда, има държави членки, които отказват да прилагат европейското право. Е, в такъв случай как изобщо може да се действа, ако не се спазват решението на съда. Очевидно е, че дори а, наказателната процедура, процедурата по нарушение, не работи. Радвам се, че се преминава към други процедури, които да са не наказателни, а насърчителни. Радвам се, че комисията е избрала сега това. И се радвам, че беше споменато също но че това не е в замяна на процедурите по нарушение. А, прегледът е просто допълнителен елемент. Разбира се, най-основните проблеми няма да могат да бъдат решени от този преглед. Става дума за следното. Има държави членки, които просто не желаят да прилагат европейското право в областта на околната среда. Не се приоритизира околната среда политически план. Иначе държавите членки на хартия са съгласни с тези правни текстове, но в момента, в който им се наложи да предприемат мерки, за да ги приложат, казват, ама много е трудно, няма достатъчно финансови средства или ам, нещо друго. И така, мисля, че подходът на комбиниране на стимули, с наказания е добър подход. И това трябваше да го обсъдим и преди два месеца а, за процедурите за нарушение. А, когато се стигне до съда, крайна сметка се оказа, че става дума за събития а, от преди толкова години, че няма смисъл да продължи делото. Така че има ситуации, в които дори прибягването до съд не е от полза. Радвам се, че е стратегията е да се включи темата и в дневния ред на съвета. Радвам се, че е включено в дневния ред на съвета а, утре, но това трябва да стигне и по-нагоре, а именно на Европейския съвет. И на всеки Европейски съвет това трябва да е първата точка, която да се обсъжда, защото се сблъскваме със средния проблем. Имаме институцията съвет, а същевременно отделните държави членки винаги се крият зад съвета. Никога нямаме а, начин да а, посочим определена държава членка, която не се справя. И така, моят съвет към комисията, пък и към, към вас, госпожо председател, е да видим какво можем да направим, за да принудим съветът да включи темата в работата на Европейския съвет. Благодаря. Благодаря, че трима души имат желание да се изкажат. Моля ви, бъдете възможно най-кратки, за да може генералният директор да отговори. Господин Явор, благодаря. Съвсем накратко. И аз искам да припомня, че проблемите с приложението в областта на околната среда съвсем не са нещо ново. За това се говори в държавите членки на европейско равнище от години наред. Както спомена господин Хербранди, инициативите и обещанията на комисаря Поточник в крайна сметка в края на неговия мандат господин Поточник предприе законодателни инициативи, свързани с проверките в областта на конта среда и достъпа до правни средства за защита за граждани и неправителствени организации, защото си даде сметка, че само с разговори с държавите членки няма как да се постигне действително приложение на правото на Европейския съюз в областта на конта среда. Тоест, трябва да се действа малко по-агресивно. Да има и да има как. И така, тези важни инструменти, а, а именно инспекциите и европейските институции и властите като цяло. Без ефективни институции няма как да се прилагат правните норми в областта на околната среда. Вторият въпрос е достъпът до правни средства за защита за граждани и неправителствени организации, защото те са онези, които следят случващото се и защитават гражданите. И на третото място, мисля, че е добре да се подхожда в няколко фази за принуждаване на държавите членки да спазват разпоредбите, обаче какво става, когато дори след няколко процедури е, по, за нарушение, пак не успяваме да принудим дадена държава членка да прилага определени мерки. Трябва да има повече яснота как е, можем ефективно да прилагаме тези мерки. Благодаря, госпожа Гростета. Съвсем накратко говорихме за различните трудности, с които се срещат държавите членки. На моята държава членка, Франция, има някои а, положителни постижения за биологичното многообразие и за Натура 2000, обаче пък по качеството на въздуха не се справяме много добре, особено в големите градове. Редовно се сблъскваме с, пикове на замърсяването, не само в големите градове, но и на в природни области. И в крайна сметка, когато става дума за въздуха, там граници няма през януари имаше сериозни а, пикове на замърсяването. От една страна това беше свързано с метеорологичните условия, които допринасяха за това, но също така и с факта, че замърсяването идваше от съседните страни, от Германия, например. Нещо, което показва, че е необходимо да се координират политиките на държавите членки по качеството на въздуха. И така, как може да се стимулира това? Едно да се предприема процедура по нарушение, но не е ли по-добре да бъдат насърчени държавите членки или да им се помогне да предприемат някакви мерки, особено сега, когато се сблъскат с финансова криза и когато държавите членки често не поемат конкретни мер... Е, не приемат конкретни мерки. И така, какво може Европейската комисия да предложи за това, за подпомагащи мерки за подобряване на качеството на въздуха. Благодаря. Госпожа Шрайер Пьерик, благодаря, госпожа председател. Много е важна тази тема, особено когато си дадем сметка каква голяма роля е изиграл Комитетът на регионите. Те са близо до гражданите. Много хора в Европа смятат, че Европа не си върши работата, защото там, където от нещо са недоволни, им се казва така го иска Европа. По директивата за хабитатите, например. Аз в своя регион няма как да обясня как четири поколения правят хората нещо по един начин, а сега трябва да сложат край на това само заради околната среда. И не, те не разбират, че това е за околната среда. Те смятат, че това е само защото Европа го е поискала. Да кажем, има много фермери с ам, малко мал, животновъди с малък брой животни на ферма, до 70, които в крайна сметка фалираха поради някои наложени мерки. Да кажем, цифрите, свързани с минералите нитратите, това го казвам на колегите от Холандия, там се спазват правилата, обаче всъщност закони, законодателните текстове в а, страната са грешни. Да, трябва да се прилага да се въвежда право, свързано с защита на околната среда, но трябва то да е адаптирано към местните условия. Благодаря, госпожа Педичин. Господин Педичин. Благодаря. Отбелязваме, че някои страни наистина са подобрили качеството на околната среда Съществуват обаче много сериозни проблеми, особено с лошото управление на отпадъците, на качеството на водата, както и качеството на въздуха. Това са големи пропуски при прилагането на законодателството за околната среда. Те оказват своето въздействие върху здравето на гражданите, които плащат последиците, що се отнася до тяхното здраве. Аз съм съгласен с колегата Гербранди, който каза, че нещо не работи в механизма за процедурата за установяване на нарушение. Що се отнася до Терра Дел Флоки, знаете, там имаше един огромен скандал с кампания, аз съм от там и бе доказано и показана пряката връзка между аномалните нива на различни патологии от туморен тип, особено тумори при деца и депонирането на отпадъци по незаконен начин. Много сме далеч от теоретичната идея за кръгова економика. Много сме далеч. Отпадъците се горят по улиците, под небето. говоря за всякакъв вид отпадъци. Опасни отпадъци, които сами по себе си са опасни още преди да ги изгориш. Представете си какво се случи докато горят. И ако не бъдат изгорени, изгорени, пък те биват хвърляни на обработваема земя или близо до обработваема земя и съответно замърсяват подпочвени води, замърсяват култури и което води до щети за земеделието. Не знам колко десетки питания съм отправил към комисията, колко пъти съм се изказвал, колко срещи, колко съм се обръщал към комисията и нищо не бе направено. Европейската комисия сега ни казва какви са идеите за всяка държава членки. Моят въпрос е кой трябва да действа. В момента, в който едно национално правителство не разрешава проблеми от години, говоря за проблеми, които съществуват от години. Регионалното правителство не прави нищо, макар че има европейски фондове, които са дадени за тази цел. Цяла серия местни администрации администрации, които нищо не правят. Кой трябва да се намеси, ако Европейската комисия няма роля в това. Не дайте да ми казвате сега, че решението е процедурата за установяване нарушение. Не може, не функционира това. Вие започвате такова производство, плащат го гражданите, след като са платили със здравето си. Плащат два пъти. Така че това е една схема, която не работи. Ако искате да ви дам идея, питайте се какво искат от вас държавите членки. Италия идва в Европа и иска гъвкавост. Винаги иска гъвкавост Италия. Вие обвързвате гъвкавостта с решаването на тези проблеми и решавате проблема, ако искате да го решите. Ако ви искат гъвкавост, казвате няма да ви дадем гъвкавост, докато не решите проблема с Тереден Флок. Uh, Благодаря много на всички, които се изказаха. Давам думата на генералния директор something very clear. We all agree. Европейското е, екологично законодателство е много важно, по това всички сме съгласни, е, отрешаващо значение за качеството на живота на гражданите, но както каза господин Гребранди, нещо не функционира като хората. И аз ще коригирам нагоре неговите цифри. 38 нарушения. Ако включим и е, различните е, други е, случаи, стигаме до 5000. Това... Защо е така? Защо имаме толкова много нарушения? Защо толкова куца изпълнението, прилагането на законодателството? Мисля, че това, което сега се опитваме да направим е да проникнем отвъд е, правния е, въпрос и аспект и подход и да потърсим корените. Правната страна е ясна. Трябва да прилагаме е, правилата, да изпълняваме правилата. не може да ги разводмиваме, но трябва да видим къде се коренят проблемите. Може би липсва политическа воля. да отидем да ги потърсим в Европейския съвет причините. Имаме процедурата по семестри, е, където всички тези въпроси макроекономически се разглеждат. Ние е, сами изграждаме семестра си е, и екологичните министри обсъждат тези въпроси за пръв път. Преди не е имало, не се е водила стратегическа дискусия, защото никога преди 20 и 8-те държави членки не са получавали отделни е, не са е, е, получавали отделни доклади, отчети за това ясно какво функционира и какво не функционира. В всяка отделна глава се казва какво е нужно да се направи. Разбира се, че комисията трябва да продължи с процедурата за нарушение. Сега, господин Пеличини, какво правим по управление на, на отпадъците в кампания? Каза, че нищо не е станало. 20 000 евро дневно се харчат два пъти ви е, се отнасяме до сезираме Европейския съд. И проблема е решен ли е в резултат на това? Не. Но докато не се намери решение, те ще трябва да спазват закона. Какво правим? Работим а, с Италия по нов план за управление на отпадъците, който, ако, а, ще, ако проблемите се решат, ще сложим край на процедурата за нарушение, но сме далеч от това още, но трябва да използваме правни инструменти. Не разполагаме с военна сила, с армия. Ако страната не е, спазва, е, пращаме е, предупреждение, официално писмо, след това ги е, пращаме на съд, втори път искаме, е, изискаме съответните е, глоби. Това е процедурата. Ако разбира се, правилата не доведат е, до необходимите резултати, ще трябва да търсим други инструменти инструменти. Ето защо, според мен, е, всъщност няма, няма какво да губим. Продължаваме да спазваме правилата, събираме глоби, налагаме глоби, но трябва да е, поем, да и така предприеме един по-стратегически подход. Е, Господин Флорес каза, да, намеренията са добри. Е, наистина е така, дори повече. Ние се опитваме да е, създадем инструмент, който да функционира, да има ефект. И това трябва да, е, това, което трябва да, се, да стане е, в, в законодателната рамка, е, е именно да се преодолеят проблемите на, като неяснота, е, има проблеми понякога с регионалната организация, федералната държава и така нататък. Е, той е, спомена нитратите. Има 6 е, процедури за нарушение срещу 6 държави членки в рамките на Натура 2000. Той спомена проблемите с гъските има проблем с е, дерогации, с е, проблем с гъвкавостта, но трябва първо да анализираме точно нещата, след това да обсъдим с държавите членки и да потърсим е, заедно пътя напред. Е, е, изказалите се и по-скоро госпожа Дали каза, че тя приветства е, прегледа на изпълнението и тя пита защо системите, е, екосистемите и услугите свързани с екосистемите не са обхванати, защото нямаме законодателство в тази сфера. Но най-добрата практика, която се ражда в диалога, е, би могла да помогне вместо това. Господин Галбранди, вместо, а, е, освен, че изтъкна а, колко тежки са тези нарушения, той посочи, формулира проблема, а именно а, липса на политически така, приоритизиране. Ние ще поставим нещата пред Европейския съвет. ще видим как ще протекат дискусиите там съвета по околна среда, но трябва наистина да, да е, намерим е, стратегическия момент и да, го, е, да насочим вниманието на политическите, е, политиците към него. Сега имаме нов подход, опитваме се да решим проблема. Идва едно важно съдебно решение, предстои е, на 5 април. Е, и мисля, че вече в 7 държави членки, 7 е, държави членки плащат глоби. Ако този нов подход се потвърди от е, съда, ще избегнем такива правни спорове. Но решението не е в правния е, аспект. Ние трябва да отидем по-далеч от правната процедура и да търсим по-добър начин за изпълнение, прилагане. Господин Явор е абсолютно прав, не става дума само за нарушения или за преглед на изпълнението. Е, инспекциите, проверките са много важен момент. И тук искам да ви е, запозная с две инициативи. Едната е за гарантиране на спазването. Мисля, че надявам се да е готова да бъде прията преди края на март и другото е достъп, съобщението за достъп до е, правосъдие е, и т.е. Да, да запознаем гражданите с възможностите да прибегнат, да си търсят правата, свързани с е, екологични въпроси, разбира се, пред съответния съдебен форум. Госпожа е, Гростек постави въпроса за Франция е, във връзка с биоразнообразието и качеството на е, въздуха. Тя подчерта доклада, който се отнася до Франция. Сега, когато става въпросът е конкретен. Как да се поправи качеството, как да се оправи, подобри качеството на въздуха, защото там има трансграничен момент. В когато а, можем да водим диалог с дадена страна, ние го правим. А, когато обсъждаме добрите практики, също да видим какви са практиките, които могат да се, а, положителните практики, които могат да се а, е, взаимстват е, наистина е, с Ирландия е, ще го направим за първ път. Водим диалог, ще водим диалог с органите, включително с местните органи, който се нарича форум за качество на въздуха. Значи среща, срещи с отговорното ведомство, с съответните партии, за да видим с какви начини да се как, какви методи да се използват, дали данъчни, дали други и мисля, че е, много ще ви заинтригува този инструмент, защото той за първ път отваря диалог е, за обмен на практики и мисля, че ще има добър резултат. Госпожа Перик е, постави въпроса за, Шнайдер Перик постави въпроса за е, директивата за природата, околната среда и че понякога е, и че общо взето хората опрекват Европа за е, това или онова. Е, и че не правим нищо. Но трябва да се положи усилие да се обяснява. Е, не може да, да допускаме е, лов е, през пролета в някои страни, макар че традицията е такава от векове, но, например, за действие за природата, диалога с регионалните органи, на място имаме възможност да обясняваме много по-добре нещата. И не трябва да свръхрегулираме от Брюксел, защото това са въпроси, които трябва да се решават е, по-добре на местно, регионално и е, е, национално равнище. Но как ще го правиш това с държава, която няма дори план за управление? Как да има гъвкавост е, по отношение на държава, която е, не изпълнява? И накрая директивата за нитратите. Тук споменахте холандския пример. Холандия е, има дерогация от тази директива и сега с реформиране с, на общата суканска политика, млечните квоти ще се явят огромни проблеми, не в Холандия, в други страни, по хранителните вещества, които нарушават, развалят качество на почвите. И тук въпроса, е, освен с биоразнообразието, наистина минаваме границите за, за планетата. Тук се нарушават и дерогациите дори. Е, и тук наистина сме дали на съд 6 е, държави членки и следим е, дерогациите. И ако те не ги спазват, ще продължим, защото залога е много те, сериозен. Ако тези хранителни вещества потъват в почвата, ние замърсяваме всичко. Това, тук, тук вече няма място за преговори. Правилата трябва да се прилагат абсолютно. Но, разбира се, работим с тези държави. И последния е, въпрос. Е, нарушенията и наказания, е, санкциите действат. Понякога по-бавно, понякога по-бързо. Франция поради тази процедура реши проблема си с нитратите. Италия сега а, решава проблема с 200 незаконни сметища. Тоест, нарушенията и процедурите за нарушение ще продължат е, сега имаме, е, както знаете, и е, нужна е пръчката, нужни са и моркова, разбира се, но трябва на политическо равнище повече воля, за да се подпомагат и заинтересованите страни и да се стигне до едно по-добро прилагане на законите. Благодаря ви много за презентацията. Благодаря, колеги, за обмена на мнение. И сега минаваме на последната точка от дневния ни ред. Не, не ни остава много време, но за 10 минути можем да... 10, още 10 минути можем да разчитаме на превод. Сега е, ще е, говорим за загуби е, по финансови операции, които са по проекти извън Европейския съюз и европейските гранции към Европейската банка за инвестиции. Господин Петъчел, давам ви думата веднага за представяне на въпроса. Уважаеми колеги, искам да благодаря най-вече на Европейската комисия за отличното предложение за решение, което е част от един амбиционен план за плановете за инвестиции на ЕИБ, което бе част от инвестиционната програма за миграциите. ЕИБ е институция, която работи и вътре в Европейския съюз. Тя предлага финансови инициативи, кредити, гаранции от дългосрочен тип, отчесто за насърчаване постигане на целите на Европейския съюз. В рамките на финансираните продукти, извинете, проекти от Европейския съюз, ЕИБ поема все повече ангажименти за постигане на целите от климатичен вид. По този начин тя допринася за това Европа да е пример за превенция и борба срещу климатичните изменения в света. Моето предложение, моят текст взема предвид усилията, които до сега е положила ЕИБ за амбициозната политика на Съюза и собствените си финансови инициативи. Поради тази причина подготвените изменения са в рамките на текста на комисията. Те подкрепят ангажиментите за опазване на климата на АИБ, което е един задължителен инструмент, част от една хоризонтална стратегия, свързана с всички сектори от дейността на банката и което допринася по ясен начин за пре, прехода към нова економика с ниски емисии на въглерод. Тези цели са още по-амбициозни след Парижкото споразумение за климата. Те са полярната звезда, която през едните години трябва да води на месата на ЕИБ. За да се постигнат тези цели, трябва да се укрепи хоризонталния характер на климатичните цели във всички други проекти за финансиране на ЕИБ и да се възползваме от всички инициативи, за да може климатичните инвестиции на ЕИБ над 25% до 2020 година. Това са предложенията, които реших да предложа на вашето внимание. В светлината на казаното съм убеден, че след днешната ни среща, измененията, с които ще излезете до утре, е, биха могли да доведат до това да се гласува в края на март едно становище, което е амбициозно и общо за всички ни и което може да даде идеи на комисията. Благодаря. Благодаря. Господин Капуто, Искам да благодаря на колегата Патричело за извършената работа. Смятам, че това, че се споменава Парижкия, Парижкото споразумение, климатичните предизвикателства са, е нещо отлично. Предложението на комисията да се разшири мандата на ЕБ за външни кредити, като се добавят други цели и четвъртият е, четвъртата цел – изкореняване на причините за миграцията, са чудесни. Както многократно сме казвали последните години, международната общност е изправена без, пред безпредседентна криза по отношение на бежанците. Има нужда от мобилизиране на финансовите ресурси. Миграцията достига библейски характер и за това трябва да се борим при происхода на тази миграция с нея. Имайки предвид климатичните изменения, природните бедствия, дезертификацията, ако не предприемем мерки по тези въпроси, мисля, че те ще се превърнат до, към, в допълнителни причини за миграция. Увеличаването на външните кредити ще даде възможност ЕИБ да постигне целите а, на ООН до 2030 година за устойчиво решение. Има само едно нещо в този проект от текст, което не съм съгласен. Предложението на комисията възнамерява да се даде финансиране на климатичния сектор, като това стане от 25 до 35% като увеличение – мисля, че предложението на колегата остава прекалено голяма свобода на Е и Б и тя може по този начин да не спази предложението на комисията и просто да запази климатичните инвестиции на 25%. Така един вид даваме на други правомощията да правят избор в сферата на околната среда. Ние сме комисията, която се занимава с това. Ще направя изменения в този смисъл. Благодаря. Uh, Благодаря много, госпожо председател. Европейския съюз разработва една инвестиционна програма. Основната и цел е да контролира тези е, миграционни потоци, които са извън контрола ни сега. Същевременно трябва да се създават нови работни места, да се е, гарантират е, прилични условия на живот и работа на тези хора, за да могат да живеят достойно, нормално. Трябва да припомним, че измененията в климата са една от основните причини за е, тези миграционни потоци. Може би основната е, причина са е, суши и други природни бедствия, които карат хората да напускат родните си места и да търсят е, начин да преживяват другаде. Говорим също и за разширяване, увеличаване на възможността е, за отпускане на заеми от АИБ и на страни извън Европейския съюз. Е, Европейската инвестиционна банка е съгласна, е, да развие. Смята, че е възможно 25% финансиране извън Европейския съюз да бъде отпускано, ако е, кредитиране по-скоро, ако е, когато нещата опират до изменения в климата. Тук говорим за е, гаранционния фонд, е, фонда за гаранции и смятам, че ни трябват е, цели е, поне на стойност 25%. Тази комисия наистина е мястото да се обсъждат е, е, въпроси, свързани с измененията на климата. Докладчика на комисията по бюджет би предпочел да се предостави допълнително финансиране на Латинска Америка, но там, където даваме пари, трябва да сме сигурни, че има насоченост и тези инвестиции са насочени към области, където, в които има смисъл и където резултата ще е видим. Трябва да сме сигурни, че не пръскаме пари без да получаваме очаквания резултат. Благодаря. Сега госпожа Конечна. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Аз е, наистина приветствам е, тази цел е, на ЕИП да запази нашето ниво на финансиране за проекти свързани с климата е, и да е, разрешава отпускане на заеми към трети страни, а също така да увеличи е, лимита за инвестиции към развиващи се си от 20 на 30% до 2020. Аз нямам нищо против дори да се завиши тази сума или този процент. И, но, това не са изменения, които могат да се направят чрез допълнения. Това не са промени, които могат с изменения да се постигнат. Е, в крайна сметка трябва да се допринася до изпълнение целите на Обединените нации и е, споразумението от Париж. Но тук нещата не опират само до е, климатичните изменения. Става дума и за условията на живот на хората в различни е, трети страни, е, които се влияят от е, измените в е, климата. Ние не живеем в някакъв вакуум, както се видя от кризата с миграциите. Хубаво е да сведем до нула емисиите, но ако положението извън, от, отвъд нашите граници е различно, каква е ползата? Нашата цивилизация до сега е било така, че други страни е, работят, са работили за нас е, и са понасели е, са плащали цената за това. Видяхме с, е, е, свидетели сме на различни е, скандални положения с това петрола и така нататък. Трябва да инвестираме в чисти води, чиста енергия, обновяване на инфраструктурата, устойчиви градове, достойна на работа за всички. По тези въпроси не трябва да има съмнение. Не сме някакъв изолиран остров. Ако не помогнем на другите, всъщност работим и срещу себе си. Благодаря сега, госпожа Орнано. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви е, и на вас за работата, господин докладчик. Е, в е, Комисията за бюджета смята, че е, би трябвало е, да говорим за повече е, е, щедрост, но и повече отговорност. Е, проекта за инвестиции в, към трети страни е възможно е, е да се е, работи повече по е, корените за, на миграцията. Е, е, за да се предотврати е, тази вълна към Европа. Е, миграционната или беженската криза кризата с беженците се дължи на, на войни, на етнически ем, е, сблъсъци. Не всички мигранти обаче са беженци. Колкото до финансирането, в е, Франция ние допринасяме, ние сме чист е, платец в това отношение в Европейския съюз и трябва да, да е, изискваме конкретни резултати от съществуващите програми е, и по-скоро да, е, засили, да увеличим най-общо тавана, лимита на тези, като ги обвържим с съответните условия за да се ангажират повече частни инвестиции, които ще, е, чрез е, е, държавните инвестиции, ще се насърчат и повече частни инвестиции за борбата срещу миграцията. Е, е, колкото новия, в рамките на новия мандат е, в частния сектор, ако даден проект, е, ако се открие възможност да се съкрати драстично притока на бежанци и се работи за това в даден регион, мисля, че би трябвало да се направят всички усилия там, където целта все още не е постигната. Насочването на беженците към приемните центрове е, също е, е, е важен въпрос. И след споразумението от Париж е, и е, поставената цел за намаляване на емисиите, тези инвестиции е, трябва да се засилят значително инвестициите в това отношение, с изключение, разбира се, на тези за, на, за миграцията, като ударението трябва да бъде върху причините за миграция. И в заключение бих предложила две страни, е, Турция, която е страна кандидатка, но е, която е, е подписала споразумение за а, беженците, както и Косово, и предлагам тези страни да се разгледат от, презлупата на тези споразумения. Сега комисията, господин Благодаря. Благодаря на докладчика за проектостановището. По изменение едно, няма проблем с споменаването на Парижкото споразумение, както и дневния ред 20, Изменение 2 Хубаво е да си припомним, че целта 25% е минималната цел на кредитиране на АИБ в настоящия мандат. 35% като цел е целта, която трябва да се постигне в 2020 година за всички дейности на ЕИБ извън Съюза. Не само в мандата за външно кредитиране. Трето изменение Приемливо е за комисията. Четвърто изменение. Това изменение ще направи целта за климатичните изменения по-хоризонтална. Така тя ще бъде включена във всички стандарти, методи и процеси на ЕИБ. За тази цел имайки предвид работните е, методи на ЕИБ, ние ще говорим с ЕИБ по конкретиката. Благодаря. И аз ви благодаря. Господин Патричало, заповядайте. Apprezzo i suggerimenti dei colleghi, la Благодаря на колегите, благодаря на комисията. Нямам какво да добавя. Очаквам измененията до утре. Благодаря на всички. И аз благодаря. Крайния срок е 1 март по обяд. И така изчерпахме дневния ред. Ще се видим утре в 10. Благодаря.